So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte auf die Plätze einzunehmen. Уважаеми колеги, нека заемем местата си, за да започнем работата. Може би е, да повишим температурата в залата. Това е моята молба към техниците. Много е задушно тук. Нямаме промен, промени в дневния ред. Преминавам към съобщенията на председателя. Имам пълен режим езиков, само естонски и латвийски няма. Имаме протоколи от 13 те са на разположение. Имаме посещение, посещение от Копенхаген, Копенхаген е, посещение в Ирландия от април имаме всичките доклади от посещенията, може да ги прегледате. Имаме колеги, 26 колеги, поканени от госпожа Гросте. Те ще дойдат в 2,5 и ще стоят до 3,5. Има актуализиране на трилога. Имаме трилог за F казовете. Имаме тази вечер от 7 до 10 часа един трилог, който ще се състои. Имаме ЕБС, доклада по, ЕБС. по трилога по ЕБС. Той ще се състои утре. За тютюна ще има трилог на 12 ноември и следващия трилог ще бъде до 12 декември три дена ще е, продължи трилога, така поне ми е записано тук. Вчера постигнахме споразумение с съвета за, це, за въглеродните емисии и доклада Олмер. Трябва да ви кажа, че компромисът е доста приемлив от страна на парламента 5% от превозните средства могат да имат по-високи стойности за, 30, за 63 дена от годината. Това е промяната в стойностите. В противен случай, в, за останалите неща всичко, всичко си е както го познавате. Искам да благодаря на колегите, които преговаряха. Те свършиха много-много добра работа. Продължаваме с протоколите. Протоколите от 7, 10 и 24 октомври са налични и продължаваме с доклада Това е, е доклад от четвърта точка, доклад Перило. Марио Перило има думата да представи доклада си. Президенте, credo che siamo tutti d'accordo. Благодаря, господин председател. Мисля, че всички ние знаем колко е важен е в контрола на хранителните средства. Този контрол трябва да бъде международен, за да можем да изнасяме в трети страни и за да имаме добавена стойност за нашия експорт. Аз съм докладчик само по една част от доклада и тя се отнася до стратегиите. Стратегията от фермата до масата. Въпросът е всички тези стратегии да са разумни. Новото тук е, че до момента от регламента 88224 здравето на растенията беше изключено. Сега то е включено. Ние ще провеждаме контроли, но контроли базирани на риска. Това е предложението. Имаме възможност тук да се направят ясни правила и да решим проблемите, с които се сблъсквахме до момента. Имаше различни тълкувания на разпоредбите, което пречеше на правилното им прилагане. Преди да се насоча към подробностите, искам да кажа, че до момента не е имало обмен на мнения по, този, по това досие. Затова това, което ще ви представя в момента, не е пълно. То е само един проект на доклад за момента. Интересно е да се разшири текста, да се включат повече коментари от колеги, естествено, ако има такива. На европейско равнище трябва да има минимално равнище на контроли и минимална честота на контролите. Защото в държавите членки царуват различни, различна частота. Например, сектора на сирането или на млекопроизводството. В някои области има контроли на всеки 10 години, което е много рядко. В, на други места има контроли всяка година. Това е голям разнобой. Е, така че хармонизирането на частотата на контролите ще повиши гаранциите за потребителите. И в този смисъл аз съм предложил промени. Комисията предлага, предлагам на комисията да има минимална частота на контролите. На следващо място измамите с храните. Е, мисля тук за последния скандал, скандала с конското месо. Мисля, че е разумно да има центрове за референции, които да отговарят за истинността и качеството на храните. И които да, отговор... да отговарят за защитата на животните и посадъчния материал. Информациите, които се публикуват, трябва да се актуализират редовно и ако един оператор не отговаря на изискванията, трябва да има възможността да се адаптира рейтинга на този оператор това ще се отрази положително на економическата ефективност на този оператор. Исках, освен това, е, освен общите контролни норми, имам тук предвид член 8, да има и описание на секторите. Членовете, членовете 8 до 14 има общи разпоредби, а от 15 член следват специалните норми за, сектора, за секторите. Е, тук нещата могат да се позаострят, да станат по-конкретни. Сега за малките и средни предприятия. Аз е, в този смисъл оценявам положително предложението на комисията, но тук предлагам едно изключение, тъй като смятам, че за малките и средни предприятия критериите са прекалено широки а, дефиницията е, че малко и средно предприятие е предприятие с по-малко 10 служители и оборот по-малък -по от 2 милиона евро. А, тук смятам, че държавите членки по-скоро трябва да се съсредоточат върху най-малките, върху микропредприятията, а именно тези с оборот 200, с, от 200 000 евро. Това да е нашия прак. Но естествено нещата са отворени за дебат. За секторите. Е, мисля, че е също хубаво да чуя вашите мнения, колеги. Може би може да кажете нещо и за делегираните актове. Това е инструмент за това са инструменти за отделните сектори. В момента те въжат <clears throat> и още нещо. В член 48, алинея първа буква А, има грешка. Именно втория абзац, според мен той трябва да се премахне. Но за момента е това от моя страна. Госпожа Шнелхарт е, е заместено от господин Зебер. Е, да, госпожа Шнелхарт, за съжаление, не е тук е, сред нас тя е на заседание на парламентарната асамблея с АКТБ държавите, за това ще я заместя. Тя е подготвила един текст, аз е, ще се придържам към него. За момента контролите по смисъла на регламент 88224 от 2004 година. Тези контроли трябва да се подобрят. Освен това, скандалите в хранителната индустрия дават повод за по-нататъчни действия. Госпожа Шнелхарт вижда следните проблеми. От една страна обхвата на регламента, тя не смята, че всички контроли да се обединяват в един правен акт, защото до момента те функционират добре. Освен това, тя смята, че всички контроли за отделните сектори трябва да е, са подслонени в отделни правни документи. На следващо място една, един списък за порицание на съответните предприятия, които нарушават нормите. Естествено, тук думата трябва да имат компетентните органи. Ето, е, знаем в, по време на скандала с конското месо, много беше важно компетентните органи да информират гражданите. Но ако си спомним за скандала с краставиците и томатите, виждаме колко а, може, колко лошо влияние може да а, има една прибързана информация от страна на компетентните органи. Затова госпожа Шнелхард смята, че една ясна дефиниция е необходима, а именно кога е, компетентния орган трябва да информира обществеността, особено когато става дума за чувствителна информация относно продуктите на дадените предприятия. На следващо място публикуването на отделни контролни резултати, резултати от контроли. А, защото много често а тези резултати са плод на една моментна снимка на сектора. Необходима е по-задълбочена, по-дългосрочна оценка на резултатите. Това и до момента се прави, е, но то се прави от Организации за защита на потребителите. Сега делегираните актове, както каза и господин Перило, това е нещо важно за нашия парламент, така е, защото тук всъщност става дума за вторично законодателство, където ние нямаме влияние. Основните информации, които трябва да има налични един контролер, обаче тук не са опитани подписани. И това госпожа Шнелхарт вижда като проблем. И ако има делегирани актове, то те трябва да отразяват тази информация. Кога ако има делегирани а, е, правни актове, <clears throat> ние само ще може да казваме да или не. Това е тук проблема. Сега, разширената обикновено законодателна процедура би трябвало да укрепи нашите права. Сега на следващо място, както знаете, въпросът за таксите е заложен в текста. Госпожа Шнелхарт смята, че таксите би трябвало да се финансират от данъци, но това е трудно при различните държави членки. Политически това не е отговорно, не може да се приложи, това е ясно. Участието на частния сектор трябва, според госпожа Шнелхар, да се укрепи, да се увеличи. Трябва да има и елементи, които да допринасят за прозрачността на изчислението на таксите. Освен това, бюрократичната тежест трябва да бъде намалена и бюрократичната част от таксите би трябвало също да бъде балансирана. Особено внимание трябва да се отдели на малките и средни предприятия, тъй като те са много в хранително-вкусовата промишленост. До тук спира текста на госпожа е, Шнелхарт. От моя страна аз искам да подчертая възможността за таксите, защото когато трябва контролерите да се плащат от предприятията, то това е проблематично. Трябва да сме много внимателни, да има обективност, да има независимост. Освен освен това, а, принципа на порицание за мен е много важен. Живеем в медиен, медиен век. Тук обаче трябва да сме много внимателни, защото трябва да определим какво трябва да е официално публикуването информация и какво не, защото от това зависи в крайна сметка реномето на предприятието. Благодаря. Благодаря. Госпожа Паузен има думата, но тя не е тук. Господин Парцтас. Ehm, eh, eh, Благодаря, господин председател. Приветствам това предложение, изготвено от господин Пирилио. Смятам, че трябва да имаме предвид е, общата рамка. Знаем, че всички скандали, свързани с храните, водят до подкопаване на доверието на потребителите. За това са необходими много добри мерки за контрол, които да имат възпиращ характер. Е, защото доверието на потребителите е от огромно значение. Основното правило е следното. Е, властите трябва да гарантират адекватен контрол. Това е. Това е задача на държавата. Държавата е длъжна да гарантира наличието на достатъчно служители, на достатъчно ресурси и служителите трябва да са достатъчно добре образовани. Нещата изглеждат а, ясни сами по себе си, но на практика не са. Миналата седмица в Белгия, в моята а, родна страна, имаше инспекция. И се оказа, че а, а, орязването на контролните служби, които по-рано бяха много добри, значително се отразява и на качеството на тяхната работа. Не можем да допускаме подобни ситуации. Имаме система за ранно предупреждение. Ще Гласуваме по доклада на Естер Деланге за измамите с храните. И мисля, че е добре да обмислим възможност за система за рано предубеждение и в тази област. Е, защото тук става дума не е непременно само за общественото здраве, но и за измами, които засягат потребителите. Системите за самоконтрол са добри, но гаранциите трябва да се предоставят от властите, от системите за контрол, които са изградени от държавата. Анализите трябва да са достатъчно добри и трябва да се провеждат необявени проверки. Изненадващи проверки, защото много често те дават по-точна информация. Това е особено важно за одитите от ветеринарните служби и службите за безопасност на храните. Много често те се провеждат с предупреждение, а мисля, че биха били по-ефективни, ако се провеждат без предупреждение. Необходимо е така да си организираме работата, че да има ясно разграничение между контролиращите и контролираните. Трябва да се гарантира независимост. Виждам това и в собствената си страна. Контролните органи трябва да са независими. Това означава, че те трябва да са към Министерството на здравопазването, а не към Министерството на селското стопанство. Това стана ясно и в доклада на госпожа Род Беренд във връзка с лудата крава. Бе установено, че инспекциите се провеждат от служители на Министерството на земеделието, извинете, на Генерална дирекция селско стопанство, а не на Генерална дирекция здраве. Така че, е, ако се провеждат е, по този начин, те са по-малко ефективни. Е, необходими са външни мерки за контрол на качеството. В допълнение на вътрешните мерки за осигуряване на качество. И така. Трябва да имаме начин да установим всички проблеми и евентуални измами, но трябва да има и достатъчно добри санкции. Измамниците трябва да се наказват и санкциите трябва да бъдат възпиращи, иначе няма да сме си постигнали целта. Това са основните елементи, с които ще се запозна... занимаем с доклада на господин Пирило. Благодаря. Жули Гърлинг, für die ECR. Thank you. Um, Съвсем накратко. Благодаря на господин Перило за доклада. Едно от най-важните неща, които си мисля, гледайки този доклад, е, че трябва да сме много внимателни да не се нареши принципа на субсидиарност. Ясно е, че държавите членки си имат своите отговорности и не трябва да се размиват границите. Безпокоя се от огромното количество делегирани актове. Предполага се да намаляваме административната тежест, предполага се да опростяваме нещата, но се оказва, че твърде често с новите нормативни актове не е съвсем ясно дали нещата всъщност няма да станат по-сложни. Не е ясно кой за какво отговаря. При 160 члена а, нещата са доста сложни. А, и е, мисля, че законодателството трябва да се разгледа внимателно. Е, безпокоя се, че не се вземат предвид различните економически условия в различните държави членки. И смятам, че държавите членки трябва да имат възможност да решат тук. Трябва да имат е, ясно, осъз... ясно трябва да осъзнават своята задача да гарантират адекватни мерки за контрол. И ем, не мисля, че наша работа да определяме как, и, а, е, за, е, как точно ще се плаща за този контрол а, е, и кой ще поема разходите. Изменение 309 е изменение, което особено приветствам. Работила съм по общата сълскостопанска политика и много добре знам, че вече се плаща за контрола през общата сълскостопанска политика и няма нужда да се плаща отново не е справедливо да се принуждават производителите да плащат отново. Първичните производители няма на кого друг да прехвърлят разходите. А вече знаем, че голяма част от тях са под много е, сериозен натиск. Е, и става все по-трудно да осъществяват печалби. И така, съвсем накратко, накрая ще се спра и на измамите. Всичко това се обсъжда и под влиянието на и в, и в тясна връзка с скандала а, с конското месо. Затова трябва да има гарантиран контрол. Трябва да се спазва европейското право в тази област, което задава основните насоки, но в крайна сметка открив... разкриването на измамите е свързано с разследвания и с проверки на място. С изненадващи проверки. Навсякъде по веригата. И така няма а, как да имаме строги правила а, за това, защото а, тогава ще е ясно кога минават проверките. Така че на европейско ниво се определят само основните елементи. Благодаря. Кристофър Фялнер има думата. Anybody... Благодаря. Ако преди две седмици някой ме беше попитал дали искам да участвам в разискване на тази тема, ще я да кажа не. Но всъщност е, това е контролна практика на всичко. Всеобхватен контрол и съответно регламент за контрол. А, защо пожелах думата? Ще предложа и някои изменения. Установих, че има и общ регламент за продуктивен материал от горското стопанство. Тоест, според мен тук би трябвало да имаме различен подход – и може би е добре да можем да запазим съществуващата директива за а, препродуктивен материал от горското стопанство. Защо? Когато се готвих за разискванията днес, разговарях с различни експерти, запознах се подробно с материала, който е основен за регламента, който дискутираме. И е ясно, че повечето от държави че членки искаха да се запази тази директива за репродуктивния материал. И мисля, че в крайна сметка по този начин какво ще се стигне? Ще се стигне до повече тегло и бреме за а, лесовъдите и за онези потребители, а, които се интересуват от горските продукти. Според мен има едно основание, защо не искаме да фиксираме всички неща. Ами директивата е твърде нова, 1999 година е. И може би една от директивите, която се изпълнява доста успешно от държавите членки. Тъй като е само на 10 години, разпоредбите в нея са съвремени, отговарят на стандартите и следователно не виждам потребност да се обновяват тези разпоредби и норми в регламент. регламент. Затова всъщност бих избрал подхода на комисията. Наистина трябва да имаме общ подход. Може по този начин да се увеличи и разхода, но може да се стигне и до устойчивост, защото по този начин ще има същата система за проследяване, която се предлага тук. Вероятно, някои собственици на гори биха желали да има по-малко бреме, за да имат по-малко разходи в управлението. Но тук говорим, разбира се, и за растения, предназначени за човешка консумация. А, мисля, че не точно така стоят нещата, когато говорим за продукти от горското стопанство. Но със сигурност имаме нужда от обновяване на акта и създаването на този регламент според мен е важно, но трябва да разгледаме някои подробности, особено в областта на горското стопанство. Ако има и други области, които също биват третирани по този начин, а не би трябвало, отново следва да анализираме нещата. Но както и да е, това е работа на други. Нека ние подходим стъпка по стъпка. Нека поне да кажем, че горския репродуктивен материал ще остане извън този регламент. Благодаря. Ева Макаван. Благодаря. Благодаря и на докладчика за това сложно досие, с което се е за... Съжалявам, че толкова късно се появява в а, а, мандата на парламента тази тема. В крайна сметка изключително много актове са на последната права, а ние трябва много внимателно да се запознаем с този огромен закон, в който се обединяват най-различни актове трябва да кажа, че се притеснявам от тези мега актове, инструменти, които е, обобщават редица други актове. Е, също така се притеснявам и от делегираните актове, които се делегират. Поне е, това е нашия опит в областта на продоволствието и контрола на продоволствието. ние би трябвало да имаме възможност да предоставяме решението на специализирани комисии, но понякога те не желаят да вземат непопулярни решения, понякога ние, може би, не се справяме също така, що се отнася до делегираните актове, които се предлагат тук на обсъждане в парламента. Мисля, че трябва много внимателно да подходим по тези актове. Какво точно означават? Обръщам се към комисията. Зная, че много години работите по този проект. И тук казвате, че измамата е нещо различно от официалните мерки за контрол, но а, искам да се обърна към комисията, нали? Се извличат полуки и се влит, влагат в новия а, акт. Какви полуки са извлечени в конкретния случай? Защото ако нещо сте научили, нека тогава да го укрепим в законодателен акт. Независимостта на контрол, особено на месото. Всички знаем, че когато хората работят в кланици, това не е най-лесната среда за работа. Не може да кажеш а, да, при шефа си, О, имам проблем, моля те, ела да ми помогнеш. Не може, защото конвейер върви и ти трябва да си свършиш работата, а и условията на труд там не винаги са най-добрите. Така че а, а, няма възможност а, работника да се обърне директно към шефа си с конкретен въпрос. Обръщам се към комисията. Какво означава точно термина модернизиране? Когато говорим за модернизиране през миналия период, говорихме за дерегулиране обикновено, режим на инспекции и, и други. Така че какво се случи след скандала с конското месо? Какво стана с частотата на инспекциите и проверките? Дали на 6 месеца в кланиците, там когато има, разбира се, официална служба? Що се отнася до транжорните? Вероятно трябва да има по-чести проверки там. А те, може би, изобщо не са проверявани. Отново, що се отнася до а, Обединеното кралство? Е, и инспекциите за месо. В някои от е, фирмите има много проверки, е, защото са свързани с големи супермаркетни вериги. А в някои транжорни просто има собствени правила за проверки, друга да има припокриване на мерките. А в малките предприятия може би изобщо няма проверки, не се случва. Така че е, изключително важно е да се уреди въпроса с е, по-малките предприятия. При тях нивото на проверка не е същото. Много моля комисията да коментира този въпрос, да видим какви разпоредби се предлагат. Особено за транжорните ми е въпроса. Не само за кланиците. И отбелязвам терминологията тук се говори за безопасност на храните. Миналата седмица имахме едно разискване относно промените в проверките в сектора месо. И необходимо е да се постави акцента върху качеството, отсъствие и други. Но в крайна сметка, може би, вниманието трябва да бъде насочено не непременно на развалените храни, а на качеството на храната. Храна, която хората не биха желали да ядат, когато я погледнат. Преди няколко години имахме разисквия по този въпрос е, за добавяне, например, на някакъв символ, е, че храната е добра, като вдигнатото палче, например, или, или друг символ. И е, тогава се стигна до е, заключението, че няма конкретни разпоредби относно етикетирането на храна по този начин. Аз съм притеснена от начина по който се гледа на храната само от гледна точка на сигурността, а не се отразява и този елемент, свързан с качеството. Благодаря.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 Искаме ли наистина да разширим обхватното поле и да обхванем всички сектори? Например, лесовърните училища. Освен това, различните указания, географски индикации, дали те трябва да останат или не. Освен това, за контролите Формулировката не е ясна. Говори се за официални контроли и други контроли. Или други официални контроли. Е, в крайна сметка всички контроли са официални, но тук се прави някаква разлика между контролите. Не е разбираема тази разлика за мен. Сега, за делегираните актове и актовете за приложение. Е, тук Тук имаме необходимо мост от уточняване. На следващо място, може би трябва да оставим е, конкретната организация на нещата на държавите членки. Освен, освен това, е, комисията предлага таксите да се събират от санитарните власти с финансиране на контролите, но има и, и, и данъчни системи. Например, в Испания при нас е така, където финансовите власти отговарят за събирането и, и преразпределението на средствата. Може би тук също трябва да тази разлика между държавите членки трябва да се вземе предвид. А по принцип контролите са прерогатив на държавите членки. Според мен е, комисията малко прехвърля своите компетенции. Специално контролите за носителя и износителя. И инспекциите на трети страни. Преди да се, разрешат, да се разреши износ. Тук също смятам, че комисията надхвърля компетенциите си. В крайна сметка, двете страни, които и внасят и изнасят, трябва да решат нещата помежду си. Госпожа Род Берент. Е, дамата първо, моля. Дамата. Благодаря, Матиас, благодаря. Е, сякаш нещата се случват отново и за това исках да се обадя. Всяка сме водили вече този дебат. Понякога смятам, че е по-добре да не се обажда човек по въпроси, които, с които човек се занимавал дълго време и познава добре. Аз не искам да звуча арогантно, не искам да преувеличавам, обаче Пат и аз знаем най-много от вас за хранителната верига, за скандалите и за контролите. С голямо извинение го казвам. Слушах някой от колегите, слушах Джуди Кърлинг. Е, нещата са сякаш предназначени коментарите за друг свят, не са от този свят. Да, наистина, държавите членки отговарят за контролите, но и как ще се третират е, определените а, скандали, това зависи от държавите членки. А, от държавите членки трябва да решат как да етикетират храните. И фуражите в крайна сметка държавите членки трябва да решат дали да има ефтини фуражи. И след като се види, че има скандали, че има инфектирани животни и се види, че това застрашава и човешкото здраве, то тогава Именно държавите членки трябва да инициират, да накарат комисията да опрости законодателството. Нещата, така както са поставени тук, са доста нереалистично. Аз оценявам много това, което е направил Марио Перило. Той е работил много, но а, нещата наистина са а, далеч от реалността. Например, из, изменение 39. Изобщо не мога да се съглася с него. Искам, освен това, малко да охладя вашия ентусиазъм за контролите. А, колегата говори за полуките. Наистина, извадихме ли си ние полуки и държавите членки, дали те си извадиха полуки? Ние може да направим едно перфектно законодателство или почти перфектно законодателство. Но въпрос е дали искаме да направим, да създадем един, една система за най-добрите контроли. Колегите, които не се застъпват за това, те трябва да аргументират своите решения. Но, ако имаме почти перфектно законодателство, какво ще се случи? Ние е, сме 29 държави членки, почти 4 милиона хора. Като Европейски съюз ние не може да инспектираме навсякъде. Не може да имаме милионни инспектори, така че трябва да се осланяме на компетенциите на държавите членки. Това е. А дали държавите членки ще се присъединят на нашата страна, дали те ще искат да инвестират в повече и по-добри инспекции, естествено, че не. Погледнете последното законодателство, с което се занимавахме. Ставаше дума за инспекции на, на свинете в кланиците. Не зная колко от вас са посещавали кланици в рано сутрин. Аз съм бил и в тренажерна. Посещавал са, посещавала съм. Да, Матиас, е, така е, знае, че ти си бил, но е, нека колегите посетят повече от веднъж една кланица и води за преработване на месо. А иллюзия е това, което правим тук. Вижте реалността. Много харесвам колегите от е, главна дирекция Санко, е, които прилагат предлагат да, нама, да се намалят контролите в свинепроизводството. Добре, това е един начин, един подход. Но нека се запитаме. Мога да продължа мисълта на Линда. Но Нека се запита и комисията какви са нашите полки до сега и какво ще кажат държавите членки, дали те ще увеличат инспекциите. Вие знаете отговора. Ние всички знаем отговора. Знаем и как стоят нещата с етикетировката на преработеното месо. Зная, приключвам след секунда но наистина 15 години се занимавам с въпроса, има много какво да кажа. Много е трудно да имаме етикетировка такава, каквато предлагаме, където да има описано а, происхода на храната. Това е прекалено скъпо. Вижте, е, направете проучване преди европейските избори. Вижте какво ще каже комисията. Естествено, Марио Перило е направил най-доброто, което е могъл. Но в крайна сметка всичко зависи от държавите членки. Говорихте за субсидиарност. Еми, аз ще ви кажа. Държавите членки няма да искат да направят повече инвестиции, няма да искат да подобравят системата, няма да увеличат а, инспекциите. Ако няма добър, ако няма по-нататък скандал, до следва скандал, те нищо няма да направят. Благодаря. А сега Чан Стюарт има думата. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че е, за малко да взема думата преди е, е, колегата, която току-що се изказа. А, доста интересно беше нейното изказване. Тя твърди, че знае много за заболяванията по животните. Е, аз лично съм а, селски стопанин. И преживях а, а, лудата крава и а, трябваше а, на, на, да, да преживея и а, на а, смъртта на 600 а, от моите животни. А, много добре знаем какво става в индустрията. Знаем, че има, например, възможност за те за салмонела. Тестовете се излизаха отрицателни. Застрахователните а, компании а, не искаха да ни застраховат. Откъде идваше салмонелата? Идваше от а, вносни яйца от Испания. След това дойде птичи грип и отново се спуснаха като лешияди върху нас инспекторите. Всяка седмица идваха да проверяват по нещо. Но не за това става дума. Тук става дума за репродуктивния материал за растения. Е, получих е, е, много поща по въпроса. Говорим за доклада Пирели, нали така? Нали това е темата, която обсъждаме. Всичко това е взаимосвързано. Има просто една запетая. Говорим за репродуктивни е, материали и е, за растително здраве. Нали така? В точка 4 точно това пише. Нямам грешния дневен ред. Мога ли да говоря по темата, господин председател? Това си пише в дневния ред. Благодаря. Естествено, британските гове да се инспектират непрекъснато. Добре, това беше всъщност а, изказването. Искате ли да продължите или пък... А... Естествено, господин председател, аз искам да продължа. Искам да говоря за растителни репродуктивни материали. Е, това е част от дневния ред. Мога ли да говоря по тази тема? Това е точка четвърта, не седма, нали така? Благодаря, Корин Лепаш. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко искам да а, кажа, че съм напълно съгласна с казаното от Дагмар Род Перент и от Барт Стайнс. Това е една тема, по която ние тук в Европейски парламент имаме особено голяма отговорност – защото именно по тази тема гражданите ни очакват да действаме много отговорно, за да можете да имат доверие в храната, която консумират. Трябва да сме много внимателни. Тук говорим за цялата система и начина по който тя функционира. Не, не може да се колебаем по този въпрос. Просто няма място за колебание. Честно казано, обаче, виждам, че има огромно количество делегирани актове, които се предвиждат от този текст и ми изглежда, че това е един начин част от работата да се отнеме от парламента и да се върши само от комисията. За мен това не е приемливо. Благодаря, госпожо Лепаш. Това беше последният оратор от страната на парламента. Госпожа Кармен Гаро ще се изкаже от името на комисията, ако правилно съм разбрал. Благодаря. Благодаря на докладчика за този доклад, който според нас е много конструктивен. Идеите в доклада като цяло имат за цел да се подобри предложението на комисията. Само няколко а, общи коментара и след това ще се опитам да отговаря и на въпросите. Първо по таксите и по изключенията а, от, и освобождаването от плащането на задължителни такси за микропредприятията. А, компетентните власти в държавите членки трябва да разполагат с ресурсите. Това е основното тук. А, те имат нужда от ресурси, за да си вършат работата по достатъчно ефективен начин. Всички сме доста обезпокоени. И точно оттам тръгна и комисията в това предложение. Всички се безпокоим че орязването на бюджетите в държавите членки може да доведе до положение, при което официалният контрол се намалява все повече и в някакъв момент става недостатъчен, за да предотврати риска. Не трябва да забравяме това. Важно е по-малките, е, по-нестабилни предприятия да имат право на освобождаване от такси, но времено е важно да няма прекалено много а, изключения, защото иначе е, няма как да се натрупат а, ресурсите. Доста е сложна системата, а, сложни са а, мерките, които се прилагат от държавите членки и не, не може да е, се е, провежда контрол в една сложна система, а също времено да няма достатъчно средства. Има множество на нормативни актове, които са уточнени чрез съвместно вземане на решение. И тези актове вече определят конкретни правомощия и задачи на властите. И от тук нататък следва да продължи законодателната работа, свързана с потребностите на този сектор предложението се взема предвид това, че е необходимо да се адаптират изискванията за контрол в различни елементи на този отрасъл и това, че е необходимо понякога да се законодателства по един по-гъвкав и бърз начин включително и чрез делегирани актове. Комисията няма намерение да изготвя тези актове а, само на своя глава. А, тя при всички положения възнамерява да го прави в контекста на а, консултации. Що се отнася до наученото, това, което сме научили и което е включено в предложението. Предложението е изготвено към края на кризата, която споменахте. Има нови разпоредби нови глави, които имат за цел да се занимават именно с подобна ситуация. Що се отнася до въпроса дали официалният контрол е, е различен от контрола на измамите. Изисква се да има глава, свързана с контрола, по-конкретно насочен е, към злонамерените измами, преднамерените измами. От там нататък рутинните контролни мерки в никакъв случай не са най-добрият начин да се идентифицират евентуалните измами. Затова понякога са необходими специални умения на инспекторите и по-специален начин на контрол. По някой път се налага по-внимателно да се проверяват документите в кланиците, за да се види дали всички цифри за поступилите животни и а, за излизащите от кланицата животни са едни и същи, дали съвпадат. По някой път има съвсем целенасочени измами, е необходимо наказанията за тях действително да бъдат възпиращи. Друг въпрос е, е свързан с кризата с конското месо. Е, по време на тази криза поискахме от държавите членки да е, проведат координирани проверки на месото, за да се провери дали няма конско месо там, където не трябва да има такова месо. По някой път се налага да се работи по този начин, именно с задължителни изисквания за проверки. Засилихме и главата за административната помощ и сътрудничество. Смятаме, че особено що се отнася до измамите, има много неща за вършене, за да може държавите членки е, действително да преследват е, нарушенията, е, които се извършват в трансграничен план. Това е възможно само ако компетентните органи поддържат връзка от двете страни на границата, ако обменят информация, ако обменят включително и разузнавателна информация, за да може действително да се прилага правото достатъчно добре. Същевременно, нека сега да се върнем към въпроса за делегираните актове и за актовете за приложения, които комисията иска да има право да издава. По някакъв път има нужда именно от такива актове за справяне с ситуации като тази изконското месо, защото целта е да има възможност на ниво комисия да се определят уеднаквени мерки за контрол за в бъдеще и да се е, нарежда на държавите членки какво, мог, какво имат право да направят с Меса, при което проследимостта е била прекъсната. Затова има ситуации, в които има нужда от общ подход и мисля, че е съвсем разумно за такива ситуации да се искат такива правомощия. Благодаря, госпожо Гаро. Виждам, че колегите искат да зададат още няколко въпроса, но нека да дам първо думата на господин Пирилио, защото той а, е, бърза към летището. Заповядайте, господин Пирилио. Благодаря. Благодаря на всички за коментарите ви а, е, днес по темата. Наистина, по този начин а, е, моят доклад ще бъде обогатен. Някои от бележките ви мога веднага да споделя, а други би трябвало да анализираме по-задълбочено. Ще разгледам въпроса, свързан с репродуктивния материал, предназначен за човешка консумация. Наистина тук трябва да се вложат повече усилия. Необходимо е да гарантираме ефективни мерки за контрол. В крайна сметка това е сърцевината на проблема. Благодаря на всички, благодаря и на комисията. Нужно е по-добре да си сътрудничим, да сътрудничим, да си сътрудничим по-добре между държавите членки, защото това би ни помогнало да преодолеем някои проблеми. Цялото положение е толкова сложно, че не можем днес да обобщим всичко. Сигурен съм, че ще има изменения, които ще се предложат, но е, е необходимо да разполагаме с повече време, за да уточним всичко и прецизираме, за да може в крайна сметка да разполагаме с един наистина добър законодателен инструмент. Това ще бъде от полза за всички. Необходимо е да има максимална хармонизация между държавите членки и максимално изпълнение, разбира се. И председателя. С това приключваме с четвърта точка. Дес, декември 12 в 12 часа е срока за внасяне на изменения, а 3 януари до година ще се обсъжда в комисия. И така стигаме до следващата точка в дневния ред. Това е доклада на господин Стас относно превози на отпадъци. И сега ще дам думата на Бар Стас. Благодаря. Мога ли нещо да предложа? Съгласихме се с комисията. Те първо да се изкажат, а след това аз ще взема думата, така че бих предпочел комисията първо да говори. Председателя, комисията, имате думата. Thank you, uh, chair. Благодаря, председателю. Накратко ще представя нашето предложение в три части. Първо, какъв е проблема, към който е насочен нашето предложение? На второ място, защо съществува този проблем? И на трето място, разбира се, какво се опитва да постигне предложението. Що се отнася до проблема, който разглеждаме, тук става въпрос за незаконно а, транспортиране на отпадъци от Европейския съюз към други точки на света, особено в Африка и в Азия. И а, докладите сочат, че това наистина е значителен процент от превозите на отпадъците. Те действително са незаконни по своя характер. Какво означава незаконен? Първо, е, трябва да се направи разлика между стоки и отпадъци. Не винаги е ясно дали става въпрос за стоки или отпадъци и когато става въпрос за електрическо електронно оборудване и отпадъци, е, разбираме, че то се транспортира като е, стока втора употреба, но на практика е отпадък. По-нататък, що се отнася до оползотворяването рециклиране в трети страни, много често ние не знаем дали действително отпадъка стига до подобен пункт за рециклиране в трети страни. Така че възниква и тук проблем, за да се различи, например, оползотворяването от депонирането и изхвърлянето. Първа цел на проекта който предлагаме, е да се опази околната среда и общественото здраве в трети страни. Освен това има и економически ползи, защото когато се транспортира незаконно отпадък от Европейския съюз и това се зашече, тогава трябва да се върне обратно и това действително е огромен разход. Освен това има и вреди, които са нанесени на третата страна. Освен това, може да се е, поддържат ресурси в рамките на Европейския съюз. Ако всъщност какво се случва, ако не се а, е, незаконно превозва отпадъка извън Европейския съюз, може би отпадъците могат да бъдат оползотворени и използвани тук в рамките на Европейския съюз проверките и капацитета за проверки за превоза на отпадъци в Европейския съюз в много случаи е доста ефективен. Има държави членки, които провеждат добра система на проверки, но това, между другото, е документирано в нашите проучвания до сега, но има и много държави членки, където няма планиране, където се използват ресурси, за превоз на отпадъци, но са много ограничени тези средства. И а, отпадъците, които се изнасят извън Европейския съюз, минават през подобни престанища, където има ниско ниво на контрол. Тоест а, феномена на избиране на най-благоприятното пристанище за подобен а, износ е в а, сила. Съществува този проблем и поради съществуващата законодателна рамка, а именно превоза на отпадъци е, и съответния е, член 50 е, урежда проверките, инспекциите, но по много общ характер и не предписва точно на държавите членки какво би трябвало да направят, що се отнася до планиране на проверки и извършване на такива проверки. И извършихме голямо допитване с заинтересовани страни, участваха неправителствени организации, промишлеността и други, с цел анализиране на проблема и укрепване на изискванията, свързани с проверките. И е, за това всъщност ние предлагаме настоящия проект. Бихме искали да допълним съществуващия 50 ти член в, в регламента за превоз на отпадъците. 52 описва изискванията в общ характер също така за транспорта на превози. Необходимо е да се създадат планове за проверки на превозите на отпадъци. Освен това, предвиждат се минимални задължителни компоненти, които трябва да бъдат включени в тези планове от цели до оценка на риска при а, уточняване на приоритетни потоци а, отпадъци, използване на интелигентни бази данни в този процес на а, приоритизиране предоставяне на информация относно естеството, частотата на проверките за отпадъците или за техния транспорт и освен това заделяне на нужните ресурси за да се предоставя информация относно сътрудничеството между различните правоохранителни органи и предотвратяване е, е, прощавайте, и организиране на нужното обучение на служителите в този област. Следващ елемент. Изключително важно е тези планове за проверки да имат публичен характер така че да има задължение за огласяване, обнародване на тези е, планове, така че обществеността да съзнава, че действително проверките е със сериозен въпрос и държавите членки правят наистина много сериозни стъпки в тази посока. Третия елемент от предложението е следния случай, че има съмнителен превоз на отпадък. А, във връзка с съмнително изнасяне на отпадък, а не продукт или изнасяне извън територията на Европейския съюз на отпадък, който обаче не, не стига до площадка за оползотворяване или рециклиране, тогава властите и органите могат да искат доказателство за това, че стоката наистина е стока, която се изнася извън територията на общността и също така трябва да има доказателство за предназначението, за крайната точка, до която ще стигнат отпадъците, а именно площадка за рециклиране, а не просто да бъдат изхвърляни незаконно те в трети страни. Четвъртия елемент е, е, е съответно е, стандартната комитология, където ние предлагаме да се хармонизират унези е, разпоредби в рамките на делегирани актове, така както посочваме в нашето предложение. Що се отнася до едно изменение, изменение за член 50 е текст, с който целим по-конкретно разписване на изискванията за държавите членки при извършване на проверките. Благодаря ви. Благодаря а, изключително много. А, сега мога да дам думата на господин Стаес. Е, е, Благодаря. Подготвих а, е, своя доклад, като анализирах един одит, извършен от холандската сметка, сметна палата. Става въпрос за разследване относно това, как се изпълнява законодателството в Холандия, България, Унгария, Полша, Словения, Норвегия, Ирландия. И този документ е, хвърля изключително е, е, полезна информация и светлина относно проблема. Има и много интересни констатации, някои от които са включени в моя доклад. Съвместно с докладчика по, а, а, от регионалната комисия отидохме в пристанището в Антверпен и там участвахме в разисквания с различни заинтересовани страни, оператори, а, проверяващи, например, а, пратките, а, различни агенции, представители се срещнахме, разговарихме с прокурори с оператори, за да а, проучим въпроса, свързан с незаконния превоз. И а, е, а, е, наистина имам един подготвен материал, с който искам да ви покажа само 90 секунди е какво се случва при проверките. Полицейският служител, който извършва проверката, засече две съмнителни пратки, едно от Германия за Африка, а друго от Обединеното кралство – също с крайна дестинация Африка. Беше извършен анализ на риска и ето това видяхме, когато отворихме контейнерите. Er eh, Можете да видите на екраните е, контейнерите. Това е от Обединеното кралство, от Англия. Отварят се в момента вратите му. Превозват се с малки камиони. Пълен с отпадъци, както виждате. В коли втора употреба, натъпкани с други отпадъци. Ето виждате охладителна уредба, стари столове, какво ли не и докладчика от Комисия регионално разви... развитие от Обединеното кралство. Тя моли и за извинение, че това е отпадък, който е с происход Обединеното кралство. So, е, Ik, ik uh, vond het de moeite om dit eens uh, te tonen, omdat... Uh, ja, in de... Струваше ми се, че си е, заслужава да ви е, покажа този материал, защото наистина реалността става много по-живописна, е, когато можем да я видим на картина или на запис. Инспекторите, с които разговарях, много се зарадваха на проекта на комисията, но също времено казаха, че има какво да се подобри и те направиха свои пред... конкретни предложения. Ще се спра на пет отделни елементи. Първо, трябва да има подобрение относно основното информация, свързана с незаконния превоз на отпадъци, след това минимален брой планирани, които са запланували, плюс физическа проверка и трябва непрекъснато резултатите от това да бъдат обнародвани. На следващо място съответните органи трябва да разполагат с повече правомощия в конкретни моменти и аспекти и трябва да има по-голямо сътрудничество между държавите членки. Включих някои определения в текста, например оползотворяване. Има и нова дефиниция за контрол – Що се отнася до първото казано от мен? Основна информация относно на законните превози. Всички, с които се срещнаха, също така и в хода на одита на Сметната палата, се сочат, че е нужно хармонизирани насоки за докладване на данни относно а, изпълнението на законодателните актове в а, област. Необходимо е кодексите, например на митническите органи, да а, посочат празнините, които съществуват, за да могат да бъдат преодолени. Освен това, трябва да имаме хармонизиране и е, на санкциите при нарушение. Знаете, че съществуват различни системи на санкциониране, затова стана дума и в предишни доклади. Е, и е, тук говорим за избиране на подходящо пристанище. По-нататъка минимални физически проверки са необходими. Това трябва да се основава на анализа на риска и много балансиран план след което е необходимо да предвидим минимален брой мерки за контрол, т.е. проверки. По-нататък, Необходимо е да има планове за проверки и те да бъдат обнародвани, така че гражданите да съзнават, че се извършва много в тази а, област, която е изключително деликатна, много чувствителна. В противен случай, ако всичко е неясно и мъгляво, това е чудесна мътна вода за деятелите и за нарушителите. По-нататък, но оперативните планове, това е един аспект, който може да се има предвид, но също така тези професионални планове са едната страна на въпроса. Би трябвало да бъдат огласявани планове също така. Качеството също следва да бъде поддържано, за да може всички да съзнават, че трябва да се справят по най-професионален начин в областта. И тази е, публична информация, в крайна сметка, гласа на информация ще има положителен ефект, убеден съм. Е, повече правомощия за контролиращите органи на следващ етап – по-настоящем е необходимо съзнателно да се извършват всички процеси. Някои органи, е, например в Белгия, е, заявяват, че всичко трябва едва ли не автоматично да тече. Когато един орган е, трябва да предприеме проверка и желая да направи това, би трябвало автоматично да му бъде възможно. Т.е. да не са нужни никакви междинни стъпки. Аз предлагам именно едно изменение в този смисъл. По-нататък, сътрудничество. Много важно. Важно е информацията относно потоците отпадъци и опита, с който разполагат органите, да бъде споделени. Хората по места ми казват, че наистина информация се обменя, но доста на случайен принцип – може би се познаваме поради е, системата ПЕЛ или поради някои други системи, с които работим, но трябва да има системен начин на сътрудничество и по-добра организация на е, обмена на информация, което да бъде е, постоянна форма на сътрудничество а, а, отделните служители, които работят на а, проверка на място, казват, че това ще бъде изключително важно, ако комисията може наистина да помогне в тази посока. Това са основните пет аспекта. които са в основата на моите изменения. По комитологията бих предложил да адаптираме сегашното законодателство преди да преминем към предложението на Омнибус. А що се отнася до следващите стъпки, аз ще работя много бързо, защото идваме до края на мандата си, така че обръщам се с молба към вас. Може ли крайният срок за изменение да бъде а, края на първата седмица на декември? разговарям с, разбира се, докладчиците в Сянка. Много ще се радвам, ако можем тогава в Страсбург да направим заседание. Може би 22, 23 декември в Страсбург бихме могли да заседаваме по този въпрос. Е, всичките канали за комуникации са отворени от моя страна към съвета. Организираме е, заседание с това председателство. Предполага, Ангажирам се да продължа да работя по същия начин и с следващото председателство. Надявам се да можем да постигнем споразумение на първо четене. Ще бъде трудно, но се надявам, че това ще бъде възможно, например, да обсъждаме пленарно заседание през месец март и съответно разглеждане на темата в пленарна зала тогава. Благодаря председателя. Докладчиците в сянка от АНП госпожа Флор, господин Форенс. Благодаря, Марта. Ти си направил едно чудесно предложение, но всъщност това е една трагедия. Държавите членки Казват, моля ви, не ни предписвайте какво да правим, какво да не правим. Правим проверки и какво се оказва, че в много страни, включително и в моята страна, липсват контролите. Каква е нашата реакция? Още повече бюрокрация. Аз нямам обаче по-добро решение. Признавам, но в крайна сметка това е лошо от една страна е такова, че, прекалено, че правим прекалено много регулации, от друга страна не можем, не сме в състояние да управляваме правилно суровините си. Аз опитах, като председател на комисията, да направим един списък с поименно на, на, назома, назоваване на предприятията ние по принцип не го правим. Аз бих поканил посланиците на страните, където има най-много нередности. Но какво ще се получи от това? Те ще кажат, добре, направете норми, направете правила и регулации. Това значи допълнителна бюрокрация. Ще направим списъци, ще направим планове, ще ни трябва за тази цел персонал, ще ни трябват ресурси, просто защото държавите членки не изпълняват основните си задължения. Не си пишат, така да се каже, домашните. И аз съм много очуден от това. Ние сме всъщност много търпеливи и търпим дефицитите на нашите държави членки. Опитваме се с меки думи да ги убедим да се придвижат към някакви действия. Трябва да се говори на най-високо равнище и да се накара държавните и правителствени ръководители да се застъпят за правоприлагането на законите. По принцип смятам, че докладът е добър, но не зная докъде ще доведе той. Следващият оратор – госпожа Любчева. Благодаря, господин председател. Ще говоря на български. Докладът за изменение на регламента за превоз на отпадъци е типичен пример за последователността на Европейския съюз в неговите действия за опазване на околната среда и естествено на общественото здраве. Установява се сериозен пропуск в прилагането на европейските актове за отпадъците в общ план. Между 25 и 50% от инспектирания превоз на отпадъци на ниво Европейски съюз представляват нелегален превоз. Рискът от това явление е особено висок и ако се добави, че съществува нелегален трафик на опасни отпадъци, това осложнява проблема. Въпросът за нелегалния превоз на отпадъци има две основни страни. От една страна економически. Отпадъците са вторичен ресурс и е, нелегалната търговия с отпадъци отслабва както потърпевшата страна членка, така и Съюза като цяло. От друга страна обаче натоварването на околната среда при превоз на нелегален превоз на отпадъци също е много сериозен и сериозно и влиянието върху общественото здраве. Общата формулировка в сега действащия регламент е, не може да реши проблема с нелегалния трафик на отпадъци и преди всичко от гледна точка на това, че има различия между държавите членки, различия в техните законодателства и най-вече различия в прилагането на тези законодателства. Движим се между много силен и много слаб контрол в различните страни, което е различен на степен на ефективност и това създава проблеми за Съюза като цяло. Именно това налага промяна на регламента, като изменението третира допълнителни изисквания във връзка с превозите на отпадъци в рамките на Съюза, между е, Съюза и трети държави, с цел опазване на околната среда и допълва регулацията по отношение на контролните механизми. Няколко са основните акценти, които аз е, е, подкрепям е, в измененията, направени и от предложението на комисията, както и от докладчика. И мисля, че трябва да го поздравим за добрия доклад, който е подготвил. Въвеждат се по-ясни процедури по инспектиране на отпадъците при превоз, както на хората, които осъществяват превоза, така и на хората, които го организират. Важно е и дестинациите на превоза. Предприятията, които третират или обработват отпадъци, защото там се генерират също сериозни проблеми. Въвеждат се изисквания за публичност на процедурите, изготвяне на планове с определени минимални изисквания като съдържание, които се публикуват както се въвежда и необходимост от публичност на информацията, която се установява при инспектирането. За всички нас е от съществено значение обществеността да бъде информирана, защото това означава и а, оценка на работата на европейските институции, включително и на Европейския парламент. Предоставят се на трето място правомощия на Комисията по приемане на делегирани актове в съответствие с техническите и организационни изисквания за практическото осъществяване на обмен на електронни данни за предоставяне на документи и информация. Делегирането се приема при определени условия и има създадена възможност за отнемането, ако това е необходимо. Много внимателно трябва да се прецизират балансите между задълженията на държавите членки и актовете на комисията, разбира се. Мисля, че докладът е добре структуриран. В основни линии се придържа към предложението на комисията и към идеите вложени в това предложение, но се правят и някои допълнения, които го правят по-ясен, свързан с съществуващото в момента законодателство в областта на отпадъците. Изменението на регламента има ясно изразени цели, свързани с опазването на околната среда и повишаването на отговорността както на страните членки, така и на институциите, които са авторизирани да се занимават с проблемите по отпадъците. От името на групата на социалистите и демократите изразявам подкрепа за изменението на регламента. Принципно ние ще направим и своите е, допълнения, своите изменения които споделят нашите общи принципи, които споделяме за опазването на околната среда. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Всички ние знаем, за Тони Сопрано. Когато той бе попитан какво прави, той казал, е, че е бил консултант по управление на отпадъците. И независимо от е, това, че има голяма професионализация в тази индустрия, като, когато погледнем числата в документа на комисията, виждаме, че 25% от превозите са все още нелегални. А, Тони Сопрано е знаете, почина преди няколко месеца, но въпреки това има много тонни сопрановци в Европейския съюз, срещу които трябва да се борим поради различни причини. Но нека започна с благодарности към господин Стас. Докладът е чудесен. Благодаря и на комисията за великолепната работа, която са свършили. Мисля, наистина, това е една от областите, в която, по която която има споразумение за това, че ни трябват бързи резултати и по-добро законодателство. Подкрепям господин Стас за амбициозния му график и опита му да стигнем до първо четене преди европейските избори. За мен най-важните елементи са, освен това, че говорим за незаконни дейности, Говорим и за е, ресурсна ефективност. Виждаме, че много важни ресурси биват изнасяни от Европа, ресурси, които, от които самите ние имаме нужда и трябва да ги рециклираме, трябва да направим всичко възможно за това. Подкрепям това, което казва господин Стас, а именно връзката между директивите УИ и е, пренос на отпадъци. При, приветствам и изменение 25-то. Може да разширим областите на инспекции, не само транспорта, а и инспекции на съоръженията за преработване на отпадъци и сортиране на отпадъци. 80% от е, тези оператори не отговарят на правилата, както разбрахме. И това е, е нещо, където може да насочим нашите дейности. Съгласен съм с Калхайнс Флоренс, че трябва да сме внимателни по отношение на бюрокрацията. Говорих с няколко инспектора и това са хора, които могат да бъдат засегнати от допълнителната бюрокрация. Например, докладването, публикуването на резултатите от е, инспекциите. А това е именно информацията, от която тези хора имат нужда. Но не трябва, трябва да се съсредоточим върху ефективността на работата, а не върху правилата и увеличаването на бюрокрацията. Няма да подкрепя, да повтарям това, което казаха преждеговорившите колеги, само искам да подчертая, че позицията на хората, които ни предупреждават е много важна. Това е много странен пазар, много странна област и въпросът ми към комисията е хората, които ни предупреждават, дали тези хора са защитени достатъчно добре в момента или трябва да помислим и за тях, да им даваме допълнителни гаранции. И на последно място. Е, това е също нещо, което ми казаха инспекторите, все още се заплаща в брой. В много държави членки това заплащане е забранено. В Холандия, в моята страна, няма забрана. Така че виждаме много транзакции, които са в брой. Е, това също трябва да бъде контролирано от инспекторите, но това отсветява доста в сиво тази, е, този економически клон. Така че това би бил друг въпрос към комисията. Мислите ли, че Европейския съюз може да направи тук именно в посока на това тези плащания да излязат по-насветло? Или пък могат държавите членки да се задействат и да спрат тези плащания в брой? Благодаря. Благодаря, госпожа Росбах има думата. Формен. Благодаря, господин председател. Благодаря за колега, на колегата Стас за докладчика. Ние приветстваме заострянето на контролите. Мисля, че вървим в правилната посока в този смисъл. Но смятаме, че предложението на комисията има някои слабости, особено, що се отнася до разликите при държавите членки при правоприлагането. Много е важно да има високи норми на инспекциите, високи стандарти. Важно, това е важно за функционирането на контролните системи. Важно е да гледаме на отпадъците като нещо, от което трябва да се освободим. Отпадъците са ресурс, който, който може да се рециклира и да се използва в Европейския съюз. Той не трябва да се изнася и не трябва нелегално да се изнася. Това е важно за околната среда, за нашата сигурност на доставките и за нашата економика. Затова в наш интерес е да спрем нелегалното изнасяне на отпадъци от Европа. Затова подкрепяме предложението на АЛДЕ. И освен това, смятаме, че предложението трябва да вземе предвид принципа на добросъседство и принципа на... и трябва да се съсредоточим върху принципа да не даваме прекалено много делегирани актове на комисията, отколкото е необходимо. Благодаря за доброто сътрудничество с докладчика. Благодаря, господин председател. Председателят, благодаря. Докладчикът има думата да направи своите, своето заключение. Благодаря. Господин Гибранди отправи няколко а, ком, прав, въпроса към комисията. Може би тя трябва също да отговори. Но от моя страна, аз благодаря за подкрепата, за широката подкрепа. Господин е, Флоренц каза да се изготвя списъци за порицание и че не, не, е, не споменаваме имена по принцип. Добре, аз приемам това предизвикателство. Ще използвам заседанието на докладчиците в Сянка да изготвим именно такъв списък и да порицаем държавите членки, които са нарушавали нормите. Мога и да изготвя писмо до посланиците на държавите членки, то на унези държави членки, които са в този списък и да поискам е, обяснение, т.е. един вид да се опитаме да разбудим, да заострим вниманието на държавите членки към проблематиката. Мисля, че това предложение на господин Флоренц е хубаво. Това, което предлагам, е една по-добро сътрудничество между службите за инспекция. Това не е бюрокрация. Това, което каза господин Гебранти, е правилно. Е, инспекция инспекциите, службите по инспекция искат координация и сътрудничество, защото това ще улесни тяхната работа. Това беше от моя страна, господин председател. Може би да дадем думата на комисията, защото бяха зададени въпроси. Комисията, ако иска да вземе отношение say something about these specific questions, let me just uh, say a few words about the report itself. Нека кажа няколко думи за доклада като цяло. Ние се радваме, естествено, че проекто докладът подкрепя основните елементи на нашето предложение. Най-напред, много е важно да не задаваме прекалено подробни изисквания към инспекторите. Нека направим едно, създадем едно минимално ниво на изисквания, което да комбинираме с а, определен брой малък брой задължителни елементи. Това мислим, че е важно да имаме като подход. Освен това, приветстваме подкрепата за публичното обявяване на плановете. Докладчикът спомена причините, поради което тази информация трябва да е публично достъпна. Сега за списъците на порицаване. Оценките за въздействието Оценките на въздействията се публикуват и там има много информация за добри практики в Обединеното кралство, Белгия, Холандия. Така че от тези добри практики човек може да си изведе определени изводи за държавите членки, в които тези практики не се прилагат. Т.е. това би бил негативния списък. Сега за хората, които ни подават сигналите. Не зная дали това е точното място, където може да а, облегчим техния статус. Дали това е правилният регламент, точният регламент. Може да се помисли по този въпрос. А, значи поемам ангажимента по тази точка да дам допълнителна информация. Мисля, че не е много лесно в, закон, в законов текст да се говори е, за е, хората, които подават сигналите. Благодаря, казва председателят. На 3 декември е крайния срок 12 часа за внасяне на измененията. На 22-23 януари ще гласуваме този доклад и вероятно март-април този доклад ще се третира в пленарна зала. А сега преминаваме към шеста точка на дневния ред. И Тъй се споглед поглед докладчика. es geht weiter mit den Gebühren. И така, това е докладът за таксите на Европейската агенция за лекарствата. Докладчикът е Линда Макейвън. Тя получава думата като първи оратор. Моля. Um, Благодаря, господин председател. Извинявам се, че бях за няколко минути извън залата. Знаете, че работим по много законодателни проекти и работим на много места. Те иначе, колеги, когато получих темата, комисията заяви, бързо ще минат нещата, нещата са прости, обаче ето нас 100 изменения имаме, нещата продължават да се обсъждат съвета, така че съвсем не е лесно и така. Тази сутрин ще поговорим малко за измененията. Ще помоля някои колеги да оточнят какво имат предвид с измененията, които са подали. Е, честно казано, е, разочарована съм, че някои колеги не са тук, защото е, изглежда, че са подали изменения без да разбират някои от основните елементи от текста. Първо, по билковите препарати и хомеопатичните препарати. Има много изменения, затова бих искала комисията да разясни приложното поле на този текст за колегите. Тук всъщност са включени само авторизираните хомеопатични препарати и билкови препарати, а не регистрираните такива. Тоест, става дума за онези препарати, при които съответната произвеждаща ги фирма е, е преминала през всички изисквания, тестове, клинични изпитвания и прочи. Е, надявам се, че колегите ще обърнат повече внимание на това. Е, що се отнася до регистрираните хомеопатични препарати. Има на три различни типа а, такси. Първо, а, такси за а, проучвания за а, безопасност, след това такси за проучвания а, след авторизиране и, след, а, и третата такса е общата такса. Ако даден, даден билков препарат също така е подлежал и на изпитвания за безопасност, не, вижда, не виждам защо да не се плаща такси, защото има билкови препарати с много активни съставки. Така че ако се изисква да се направи проучване, следва производителите да, напр... да платят съответната такса. Изменения 40 и 42 от а, някои колеги искат билковите препарати и хомеопатичните препарати да бъдат изключени. А, в друго изменение се иска 90% намаление на таксата. Не знам точно откъде до тези предложение. От там нататък има изисквания за авторизираните хомеопатични препарати. Иска се те да бъдат освободени от годишна такса. Смята ли комисията, че това е основателно? Смята ли, че поради предположението, че при тези продукти има по-малко причини да се наблюдава въздействието им, да, те заслужават да бъдат изключени. По генеричните продукти, периодичните нови доклади за безопасност се изискват само в някои а, определени обстоятелства. 20% се предлага да се намали годишната такса за генеричните продукти. Аз обаче подах, подадох изменение и настоявам таксата да бъде запазена, така както настоява и госпожа Род Берен и Мишел Ривази, защото промените, които предлагам, биха довели до по-малко различни размери опаковки, които ще бъдат включени в базите данни. Логично е това да доведе до, до по-малки плащания за производителите на генерични продукти. Когато работихме по правото за контрола върху фармакологичните продукти, целта беше да се избегне при покриването. ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, трябваше да наблюдава само най-често срещаните вещества, които засягат много от генеричните продукти. Беше казано, че с общата такса следва да се покрие именно този разход. Някои колеги искат да има намаление на таксата за продукти, които са били на пазара за повече от 10 години. Това е защото иновативните фирми казват, че не е справедливо е, генеричните лекарства да получат е, намаление, а не и е, техните препарати. Някои колеги искат да има намаление в случай, че дадена фирма преживява економически затруднения. За мен това не е логично по какъв начин ще вземе решение Европейската агенция по лекарствата за това дали или не съответната фармацевтична фирма преживява економически затруднения. В крайна сметка има работа, която трябва да се върши и трябва да се съберат средствата за това. Ако всички а, получат възможност е, за намаление или отмяна на таксата, тогава ще се наложи е, сред, средната такса да бъде увеличена, защото иначе няма как да се покрият разходите за изпълнение на задачите по контрола, е, които са предоставени на Европейската агенция по лекарствата. За това се обръщам към комисията и искам да попитам защо са допустими толкова много изключения. След това, е, средствата, които се прехвърлят към държавите членки. Колеги подават изменения, свързани с а, е, а, е, конкретни плащания – за това колко да се плаща на, на изготвящите е, доклади а, и съдокладчиците. А, искам комисията да разясни този въпрос и да уточни какви са основанията за предложението. И оттам нататък държави членки твърдят, че някои такси не са достатъчно високи. В Холандия сумите са два пъти повече от великобританските такси. Каква е позицията на комисията по отношение на факта, че се налагат различни такси? Госпожа Род Берент заяви, че държавите членки трябва да настояват за много подробни фактури По, по, що се отнася до фиксираните такси, също следва да се разгледа този въпрос. Предполагам, че всяка една държава членка може би ще ни запознае с размера на таксата в зависимост от конкретните условия, така че тук просто нямаме представа какви биха били истишли, ист, е, истинските, същинските разходи. Много се изненадах, че у нези държави членки, при които има най-низки е, разходи, всъщност е, начисляват доста висока фиксирана или нефиксирана такса а, това също е в несъответствие с получаваните възнаграждения. Може би комисията ще ни разкаже нещо по този въпрос. по нататък по отношение на а, стимулите. А, тук става въпрос за комитета оценка риска в областта на а, фармакологичната бдителност дали е, самите държави членки се притесняват от някакви обстоятелства в държавата членка, дали има някакъв скандал по отношение на сигурността, безопасността и е, медицинските е, и лекарствените препоръки. Отново обръщам се към комисията относно комитета оценка риска в областта на фармакологичната бдителност. Аз е, лично а, е, се притеснявам. Не, бихме искали, не бих искал да постигнем, да се поставим в положение, че когато една държава членка казва наистина досиетата за разрешителните в националните органи и продукти вероятно ще доведат до по-голями разходи. Разбирам, че колегата ще представи изменения относно 52 член. Може би те ще бъдат доброволни тези досиета за разрешение. Тогава, когато има някакъв сигнал и трябва веднага да се реагира, но отново моля комисията. Освен това има и е, изменения относно докладчика са, дошла, са докладчика е, да не са от държавата, която всъщност подготвя тези досуета. Но на мен ми се струва, че това разрешение няма да е много практически насочено. Защо? Защото обикновено държавата, в която се инициира досието, разполага вероятно с по-голямата информация. И аз предлагам държавата членка, която подготвя досието, да получи половината от таксата. Не знам какво мисли комисията по този въпрос. Във всеки случай, хората, които работят в комитета сега, са на мнение, че могат да спрат така въртенето в системата чрез облегчаване на вътрешните правила. Отново очаквам комисията да каже какво мисли по таксите. По отношение санкциите за дружества, които неправомерно са се декларирали за МСП. Някои го правят за да се увеличи таксата, комисията не. Те трябва да платят 10% на такса само в такъв случай. Някои казват да е 20, други 50%. Не зная отново какво мисли комисията по този въпрос. Зная, че в директивата РИЧ има конкретни норми, разписани в този насока, когато дружества получават правна консултация и съответно се декларират като конкретно дружество, по какъв начин ще се е, вземе решение за е, санкцията, дали ще вече съществува проблем по този въпрос по отношение на съществуващите актове в е, фармаколог, фармацевтиката? И е, има доста изменения. Моля комисията за коментар. Е, много от е, всичките тези въпроси идват от операторите, от различните сектори, така че моля комисията отново 78, 79, 80 да коментират Действително много е важно да се знае какви са е, тези изисквания, които е, трябва да бъдат взети предвид при е, признаването. Госпожа Кросетна е тук, но тя има изменение по 102. Предлага част от разходите от досиетата всъщност да бъдат покрити от европейския бюджет. Но Агенцията по лекарствата е финансирана от европейския бюджет, така че не съм наясно какво точно се има предвид с това изменение, каква е логиката, какви са а, а, основанието за това, как ще плащаме разходите за а, досиетата, за разрешителните, кой ще ги плаща. Госпожа Кростас не е тук в момента, но може би ще може да ни обясни това изменение. Е, над 100 са измененията, колеги. Надявам се, че е, в диалог с комисията бихме могли да стигнем до едно разумно е, предложение относно таксите, което ще бъде честно както за Агенцията по лекарство, така и за дружествата, но нека да не забравям, че в крайна сметка най-важното е, е лекарствените препарати да са безопасни, да са сигурни. Така че трябва да засегнем въпроса за е, здравето и безопасността на дружествата. Мислим, разбира се, и за е, компаниите. Благодаря. Откривам дебата, но най-напред ще дам думата на госпожа Род Берен. Тя е нашето лице за контакт с ЕМА. Благодаря. Нека да направя няколко коментара. Може би мога да уточня някои въпроси, освен това. Първо, един принципен въпрос. Линда е, засегна въпроса, свързан с предложението на госпожа Кростет, 102, например. Трябва да е от бюджета финансирането на Европейския съюз или публичен бюджет. Но фармако екологичната бдителност е задача, за която трябва да плаща само промишлеността. Ако кажем, че е, сигурността, безопасността на пациентите е въпрос, който е в крайна сметка най-важното, е, освен е, е, това, имайки предвид начина и нивото, на което се издават разрешителните, трябва да кажем, че в крайна сметка е, не можем да вменим отговорността само на промишлеността. Защо? Защото в крайна сметка така никога няма да се стигне до досията за разрешението. Цялата здравна система в държавата членка следва да има отговорност за това. А сега държавите членки, които не са си свършили работата последните десетилетия и нямат правилно свързани бази данни съответно в своите държави членки или съответно актове, срещат затруднения. Затова от тях се зависи. Що се отнася до промишлеността. Не бива да бъде привигирована тя неоснователно защото общественото здраве е обществен проблем. Но сега, ако само ще хвърляме камък във водата, и да видим какви ще са последствията, не знам. Е, по-нататък, е, стана въпрос дали ще е, даваме стимули за рефинансирането на националните агенции. Сега стигаме до важен въпрос тук. Докладчици, количества средства, разделяне на такси и други. И това е само една малка част от целия набор проблеми в управителните съвети се работи по този въпрос от месеци под ръководството на Холандия и други, за да може да се излечат на практика повече средства от общностните бюджета, за да се рефинансират, защото се опасяват и, или разбират, че имат малки национални бюджети. Да, независимо от къде са, от Германия или от Холандия, наистина съчувствам над подобни агенции. Но ако погледнем по качеството на докладите, които ще се подготвят от докладчиците от, по отношение на фармацевтичната промишленост, нека да разгледаме обичайните съществуващи актове. Не засягам фармакологичната бдителност. Различните процедури, които трябва да се извършват там, качеството се различава значително. И наистина, дали ще имаме кораж да кажем, че тук публично така стоят нещата, а в частни разговори се казва това. Да, някои доклади са добри, с други обаче не може да се работи, не могат да се проумеят с часове, а други доклади дори не са и на езика на потребителите. Защо тогава да се плаща за това? Съжалявам. Защо някой трябва да плаща за лошо качество? И на тези основания виждам, че държавите членки ще искат да ги финансират на национално ниво. После, плащането е едната страна, но в ответ какво ще получим? трябва да зададем въпроси от, по отношение асоциациите на националните агенции. Много съжалявам. Много е странна тази, това формировация. Извинявайте, че казвам това но те си мислят, че заседавайки в своите среди могат да си определят такси, които ги устройват. Това е свързано също така и с въпроса дали държавите членки трябва да бъдат докладчици, когато подготвят досие за разрешение. През последните месеци все става дума за това. Добре, кодеин нещо, вещество, което се съдържа в сиропите против кашлица. Може да има различни противопоказания, знаем това, както и контрацептивните препарати имат своите е, противопоказания. Но сега, това достатъчно ли е, за да решим в този смисъл? Лин да каза, че някои национални агенции искат да се откажат от цяла отговорност при всякакво съмнение. Не може едно досие за е, решение да бъде разглеждано по този начин, защото много ще се разпространят тези а, докладчици. След това, по въпроса на казаното от Линда за Комитета за оценка на риска. Какво значи всичко това? Ако в държавата членка а, даде конкретен сигнал, значи ли, че те няма да ми дадат на мен информация, няма да ми помогнат? А, не мога да си го представя. Така че моля за отговор на този въпрос. Нали държава членка, която съответно подготвя досие, не може да има докладчик. Трябва да сме наясно, може ли така да се подходи или не. По-нататъка, по отношение на е, информацията и данните, е, никой не може да каже, че не си сътрудничим. Сега, що се отнася до а, е, а, е, таксите? Тук не говоря за размера им. Мисля, че са малко завишени в предложението. А, Линда даде перспектива на тази тема, когато представи всичко сега. Не поставам под въпрос размера за процентите, които отиват държавите членки, но питам, какво се прави между тези проценти? дали трябва да ни кажат на сила какво ще правят с тези проценти. И може би наистина трябва да се разработи изменение на четивен разбираем език. Когато им, има още 4 седмици да работи Линда по този въпрос, какво ще се постигне? Е, някой нещо ще вземе, друг ще добави. Държавите членки като че ли повече имат подхода на взимането. А, а що се отнася до агенцията и всички останали трябва да дават. Не съм съгласна. Дълбоко не съм съгласна с това и е, мисля, е, че трябва да се работи изключително много по този въпрос за националните органи по някои от моите изменения. Съгласна съм с Линда за генеричните е, препарати. Това ще бъде наистина въпроса, свързан с досиетата за разрешение в бъдещето, защото винаги говорим за това. Те са дълго време на пазара и е, съответно значими за държавите членки. Наистина, изключително важен е този въпрос. Не бива а, неоснователно да подхождаме по него. Съгласна съм с Линда по този въпрос. А, може би малко ще добавя нещо и след моите изменения. Според мен, предложенията ми са е, един е, компромис, е, който според мен трябва да постигнем. Сега, за годишните такси. Мисля, че трябва да анализираме количеството работа, която е извършена. Трябва, разбира се, да освободим промишлеността от ненужното бреме, но има и други добри изменения. Много важно е държавите членки да не начисляват такса повторно. Нещо, което се плаща на общностно ниво и пък трябва да се плаща и в държавата членка. Все още не е ясно как точно ще се справим с този въпрос, защото той все още е висящ. И като казвам всичко това, между другото имам и някои други по-специфични и специализирани предложения, по които са свързани с бремето и административно и агенциите наистина, Линда, изключително важно е да се знае за какво са плащанията след като ще се правят, но мисля, че трябва 76-то по 11 член да помисли малко повече по него. 87-мо трябва наистина да започнем с темата с фиксираните годишни такси, когато си вече всичко е функциониращо, т.е. 6 месеца след влизането в сила и това според мен е напълно изпълнимо. 111 за установените медицински лекарствени препарати – в 80% почти никога няма досиета за разрешение и може би твърдата такса ще бъде фиксираната за малки, много малки предприятия. Благодаря. Благодаря. А сега започваме с ораторите, докладчиците в сянка най-напред господин Йоза, а след това госпожа Първанова. Госпожа Айозо, благодаря, господин председател. Аз благодаря сърдечно на докладчика. Е, той е свършил чудесна работа. Благодаря на госпожа Род Берент и за нейните пояснения. При предложението става дума за фармакобдителността. Аз заедно с госпожа Парванова и госпожа Кростет изготвих някои предложения за изменения. Има конкретни елементи, които според мен трябва да бъдат уточнени. Важно е, е въпросът за таксите да е точен и ясен, да се ясно какви са компетенциите на националните органи и за какво се плаща в крайна сметка, какви са и компетенциите на държавите членки. Освен това, смятам, че както докладчикът, така и е, докладчиците от държавите членки би трябвало да получават възмездие за своя труд, да бъдат възнаградени. Работата на агенциите също трябва да е аргументирана, там трябва да е ясно какво се прави и също е, трябва да има заплащане за тази работа, за генеричните лекарства. Смятам, че трябва да има 20% за тях по отношение на общата ставка. но ще има разговори с докладчиците в сянка. Благодаря. Госпожа Първанова има думата, а след това го, господин Яникодакис. Like Благодаря, господин председател. Благодаря на колегите за сътрудничеството по това досие. Общата ни работа е много важна тъй като е необходимо да се, да, необходимо да се създаде ясна и, про, и прозрачна система за заплащане и такси. Най-напред дефиницията за лицензодържателят. Това, тази дефиниция трябва да е ясна, за да няма различни такси в държавите членки. За единиците е, комисията вече се е произнесла по този въпрос. Е, въпросът за единиците трябва също да е уеднаквен с други законодателства на нивото фармацевтична форма и опаковка. По този въпрос съм съгласна с Линда. Не би било добре медицинските продукти да са назовани по различни начини. Сега на национално равнище Въпрос за актуализирането на докладите за безопасност и проучванията за безопасност е важен. Не би трябвало да има допълнително заплащане за това на, на национално равнище. Що се отнася за намаляването до намаляването на таксите? Медицинските изделия трябва да са съпроводени с определен профил за безопасност, представен от Агенцията по лекарства. За безопасното третиране мисля, че намаляването на таксите трябва да се отнася за, до всички изделия и лекарства, и то най-вече за добре установените лекарства, приетите лекарства за период от 10 години. Ако искаме добро функциониране на системата на такси трябва да се съсредоточим върху следното. Най-напред докладите от тема трябва да се предоставят на парламента, на Европейския парламент, на Сметната палата, на държавите членки, на комисията. Този доклад трябва да бъде под формата на годишен доклад и да бъде публично достъпен указания по отношение на маркетинговите лицензи. Те трябва да минават през комисията, те трябва да бъдат заявени и трябва да бъдат а, заплащани с обща такса по, по смисъла на член 75. Изменения за разходите на агенцията и заплащанията на докладчиците там има уточнение в член 9 и член 15, параграф 2. Смятам, че нашите общи усилия и предложенията на комисията – ще заложат общи критерии за прозрачност и упростяване на този законодателен акт. Благодаря за сътрудничеството с Линда. Тя има много силна позиция за фармакобудителността. Благодаря за това. Благодаря. Госпожа Яна Кодакис е следващият оратор. Благодаря. Това се оказва котията на Пандора това досие. Е, ясно е, че комисията трябва да внесе е, уточнения по доста въпроси, но ще започна с това, което каза Дагмар. За докладчиците. Дали докладчиците не бива да са от страната, която представя досието? Може би да, но а, дали а, докла... а, да, държавата членка трябва да споделя информацията? Естествено, че трябва. Въпросът е обаче за разходите, които а, възникват. Тези разходи трябва да бъдат балансирани. Това е също ясно. Сега, каква е отговорността на държавата членка и на агенцията и каква част да се заплаща от двете страни. Не би трябвало да наказваме индустрията. Тя да е отговорна за всички. За всичко. Но как може да очакваме от държавата членка да, да контролира всички и как може 100% да сме сигурни, че това ще се осъществява правилно? за трудностите, за измененията на трудностите и особено а, за предприятията в трудности. А, разбирам измененията, разбирам откъде идвате, разбирам а, аргументите, а, които стоят за тези изменения. Желая на Линда всичко хубаво при намиране на компромисите. Това ще е трудно. Благодаря, давам думата на комисията. Thank you very much, sir. Thank you very much for comments, remarks during this, this debate and amendments uh, tabled. Uh, this also show that uh, how, how... Благодаря. Вижда се колко е трудно това досие. трудни бяха и консултациите с обществеността. Имаше критика по някои въпроси. В момента ние оценяваме получените резултати. Те се оценяват и в съвета. Сега, за финансирането на системата от такси. Нашето предложение е в унисон с подхода, който следвахме в момента, когато бе прието законодателството по фармакобдителността. Ние смятаме, че агенцията трябва да се финансира, т.е. тези услуги трябва да се финансират от такси. Е, това отговаря и на моментната ситуация на агенциите. Ние разбираме и съкръщенията в бюджетите. Това е и нашият аргумент за таксите. Сега въпросът остава важен за частта на публичните, на, на дела на публичните средства, които могат да бъдат използвани за покриване на тези разходи. И какви други дейности може да очакваме от страна на държавите членки. Друг важен въпрос е за единиците. Те се изчисляват. Изчислението се основава върху единиците, но от друга страна то би трябвало да се основава и на производството на, съответ, на съответната компания. компания. Затова смятаме, че едно лекарство или медицинско изделие би трябвало да отговаря на дефиницията заложени в директива 2009 е, е, черта 83. Но тук дискусията остава отворена за начина на изчисляване. От практическа гледна точка – операторите трябва да се разбират като единица, която или пък е, предприятие, е, кое, което има правата върху дадено медицинско изделие или лекарство, а не като част от група. Сега по отношение на отделните такси, за процедурните такси, мога да кажа, че те обхващат голям брой продукти. Е, тези такси са доста високи. Е, когато предложихме тези такси, трябва да кажа, че взехме предвид състоянието на отделните държави членки. Това е Това е такса, в която вземаме предвид и броя на досиета, подготвени на година от държава членка. Съответно на броя на досиета е пропорционална и таксата за процедурната такса за анализ. Важното е, е таксата за всеки оператор. Знаем, че понякога тази такса може да е много висока и да представлява трудност, да представлява затруднение за отделните оператори, но това също може да се обсъди. Сега за досиетата. Държавите членки които подготвят досиета. Те естествено не биват да биват финансово наказвани. Държавата членка може да прецени сама дали да подготви досие или не, но това решение трябва да отговаря на законодателството. за докладчиците. Общото схващане е, че има подобрение на ситуацията на докладчиците и се смята по принцип, че основното схващане е, че повече агенции би трябвало да бъдат въвлечени в процеса на изготвяне на досиета. Обаче виждаме все нови агенции се появяват. Би трябвало броя на агенциите да е ограничен. Надяваме се в развитието на законодателството, в процеса на развитие да достигнем до конкретни резултати и то положителни резултати. прага 90 000 евро остава остава така както е в предложението. Това е прага за актуалните доклади за безопасност. 30% ще се поемат за тези такси от ЕМА, останалото от държавите членки. Имаме около 600 актуални, актуализирани доклади за безопасност на година. Сега за годишната фиксирана такса. Не смятаме, че тя трябва да зависи от датаната на изготвянето на досието, а финансирането не бива да накърнява, да ограничава фармакобдителността. От агенците получихме други сигнали, но в нашите дискусии се споразумяхме на, върху това заключение. Оптималната дата според нас е 1 юли за представяне на досиетата, но това е просто за момента индикативен срок. Сега за делегираните актове. Това е много важен въпрос в дискусията ни с съвета. Нека напомним на комисията, че е необходима гъвкавост. И тази гъвкавост е необходима за годишната фиксирана такса. Системата започва да се развива в момента, така че доста от параметрите са неясни. И това зависи от начина на изчисление на таксите, на, от е, разходите, които ще възникнат. Ще се опитам да отговоря на въпросите. Ако обаче отговорите ми не са задоволителни, ще се опитам в последствие да представя писмени отговори. Сега за хомеопатичните лекарства и билковите лекарства и съответните вторични странични ефекти. Говорихме с ЕМА по този въпрос. Много е трудно да се даде задоволителен отговор в контекста на фармакобдителността. зависимост от, е, според Агенцията по лекарствата, има 500 агент, е, които са на билкова основа, които са включени в актуализираните доклади за безопасност. Това е до 2012 година. И И тук агенцията смята, че трябва да се изготви съответния профил на агента. Той трябва да е ясен. Сега за генеричен, за генеричните лекарства няма заявка от държавите членки. 10-15% от веществата са наблюдавани. Е, наблюдаваните странични ефекти са записани в базата данни, но в момента агенцията не може да даде информация за страничните ефекти от генерични лекарства. Докладвани са на ЕМА до 2012 година 70 000 вторични странични ефекта. Това е доста голям брой, но видовете са около 2000. Това е статистиката на ЕМА. Що се отнася до грешните декларации на малките и, следни, и средни предприятия. Отново тук се намесва проблема с дефинициите. И въпроса за това, кои компании са носители на национални лицензии. В нашето предложение ние предлагаме 10 прак, но това е също въпрос, който предстои да се уточни. Заплащането на съдокладчиците. Вярно е, ние не даваме предложение по този въпрос. Разбирам, че това е важна дискусия. Това е особено важно за съвета, така че приемаме този въпрос. Въпросът е, в крайна сметка, обаче как пропорционално да се разпредели и справедливо да се разпредели сумата, тъй като в крайна сметка това означава разход от националния бюджет. Много е трудно да се направи сравнителен анализ между агенциите, между таксите, между разходите. Виждаме с какви проблеми ще се сблъскаме на следващата стъпка на правоприлагането на това законодателство. Много от нещата зависят от националните агенции и тяхното поведение. За докладите от ЕМА и прозрачността. Годишното докладване в момента е добре структурирано. За момента сега остава въпроса за допълнителната информация и за нивото на на бюрокрацията, което налагаме. Тук трябва да сме да направим още, по-внимателна, още по-внимателен анализ. Преди да завършим този акт. Имам предвид, че тук ще ни трябва съвсем конкретна информация за брой, за проценти и така нататък. Благодаря. И на края Макейбън има думата. Um, thank you, Chair. and Thank you to colleagues for their comments. I think when this whole debate about who's paying for pharmacovigilance work, благодаря, господин председател. Благодаря за този дебат. Действително, дебатът засяга основно кой трябва да пла... темата, кой трябва да плати усилията по фармакологичната бдителност. Инфраструктурата на повечето правителства, разбира се, струва много повече, отколкото може да се събере чрез такси. Случва се да се налагат много сериозни разследвания по някои скандали, които струват не няколко хиляди евро, а няколко милиона евро. Така че не мисля, че тукашните, че таксите, които обсъждаме тук са прекомерни. На места се говори за фиксирани такси А, някои фирми казват, че по-скоро трябва а, м, таксите е, да, за досиетата да са а, отворени, защото не винаги а, се взема предвид точната а, а, сума, която отива за контролирането. Така че не трябва да преувеличаваме а, големината на таксите, трябва да имаме предвид и платежоспособността на фирмите, в крайна сметка, която е достатъчно добра за тези такси. Що се отнася до това, кой изготвя докладите, кой е са докладчик, трябва в ЕМА да се види каква е практиката, да се разбере какво се прави в момента. Разбирам, че има правила за това кой може и кой не може да бъде автор на доклад. Говорихме, обръщам се към Питер Лизе, говорихме, Питер, за твоите изменения за хомеопатичните препарати. От тях са включени в този текст само нези, които имат е, които са официално авторизирани. Това въжи и за билковите препарати. Защото там, където се изисква специално авторизиране, то е, е поради факта, че някои от съставките са много е, силни. Не мисля, че по хомеопатичните препарати ще се изискват а, актуализирани а, оценки. Що се отнася до фиксираните такси, имаме много, има нужда от повече информация за това доколко те са справедливи или не. По много от темите е, е, сме близо до финализиране на въпросите. Също така трябва да се разбере какви са потребностите на ЕМА. Необходими ли са допълнителни ресурси, за да може системата да се задейства? Знам, че има различни е, процедурни изисквания. Въпросът е да сме възможно най-прагматични. И така ще се опитам да намеря някакви разреш... Е, решения на въпроса. Ще е, продължа да поддържам тесен контакт с докладчиците в Сянка, за да намерим решение. Благодаря. Значи, на 17 декември ще гласуваме този доклад. А вероятно в пленарна зала доклада ще влезе на през април. Благодаря. Благодаря на всички колеги, които участваха в, с изказвания, а сега преминаваме към седма точка. Това е доклада на Пилар Аюзо. Тя има думата. Pues muchas gracias, señor presidente. Eh, eh, Благодаря много, господин председател. Тук обсъждаме доклада за растителния репродуктивен материал. Целта е да се въведе повече гъвкавост и да се опростят изискванията за производителите на растителни и репродуктивни материали, що се отнася до производителността, устойчивостта и многообразието на растенията и горите. Моля, говорете в микрофона. Целта е да се е, заменят е, съществуващите директиви с хоризонтален регламент с множество приложения и може да се стигне до въвеждането на 19 акта за приложение. В допълнение на това предложението казва, че там, където има непрофесионалисти, които работят в тази област за собствена потреба, или а, по е, любителски съображения имат право да си обменят растителен репродуктивен материал с други любители, без да попадат под а, действието на, съответ... на този регламент. Някои от традиционните сортове ще бъдат подложени на няколко прости правила за регистриране, а новите следва да се тестват – има намаление за, на административната тежест за микропредприятията, що се отнася до пласиране на, пускане на пазара на различни материали, включително нишов ви продукти. Микропредприятията също така ще бъдат освободени от плащане на такси. Това е предложението на комисията. Нашето установище е, че ако тези 12 различни технически директиви трябва да се обединят, то в рамките на този регламент е, ще трябва да се съберат твърде различни отрасли, които имат различни изисквания, нещо, което може да доведе до изкривяване на пазара и до неясноти и е, грешки в някои области. Смятаме, че има твърде много общи изисквания тук, а пък, изисква, а пък а, е, темата е по-скоро техническа. И така се води до неяснота и до възможности за прекомерно много различни тълкования. Нещо, което означава, че ще е много трудно да се гарантира хармонизирано приложение на регламента в Европейския съюз. Предложението на комисията съдържа прекалено много делегирани актове и актове за приложение, както казах, над 19. Много от е, измененията ще попадат извън основния акт, така че в моето проекто становище съм включил няколко ам, ам, предложения, свързани с дефинициите, например, за да е репродуктивен материал, да кажем, и а, е, от се отегля идеята за а, е, е, използването с търговска цел. А, е, премахва се изискването за контрол на стандартните материали след тяхното пускане на пазара. А, не се оточняват биологичните видове и биологичните семейства, които следва да бъдат регулирани по един или друг начин, нещо, което за бъдеще ще изисква допълнително регулиране, може да се забавят нещата и значително да се изкриви функционирането на някои пазари. Именно затова включих в този доклад едно приложение, в което се уточняват специфичните изисквания за съответните семейства и видове, биологични видове, които трябва, които попада под този регламент, комисията трябва да има възможност да адаптира приложението, да включва а, нови видове, но приложението е необходимо. Що се отнася до тези сортове, които не са регистрирани, смятаме, че трябва да има максимални а, крайни срокове за пускане на пазара на тези срокове за ограничени количества репродуктивен материал, защото по-настоящем изглежда, че създаваме един паралелен пазар за нерегистрирани сортове. Що се отнася до е, организациите, занимаващи се с консервиране на видовете и с е, производство и е, пускане на пазара на семена и растения. Комисията смята, че те трябва да бъдат изключени, но аз не съм съгласна, защото трябва по този начин може да се създаде паралелен пазар за репродуктивен материал. Е, и така използването с нетърговска цел трябва да се ограничи количествено. Що се отнася до местните сортове, които представляват сортове търгуващи се на нишови пазари, е необходимо тези нишови пазари да са много ясно дефинирани, за да можем да гарантираме правилното приложение на предложението. Микропредприятията също трябва да бъдат включени в регистъра. В тях има по-малко от 10 е, служители и оборот от по-малко от 2 милиона евро. Това означава, че е, може да се злопотреби с изискването и едно е, обикновено предприятие да бъде раздробено на няколко микропредприятия, за да може да бъде изключено. така че това не е допустимо, иначе ще има паралелна мрежа оператори, които си обменят семена на сортове, които не са регистрирани. Не е необходимо да има аудитиране всяка година. Това трябва да се реши от всяка държава членка, в зависимост от съответния отрасъл и съответните потребности. Що се отнася до инспектирането, до пробите и прочие, това трябва да се решава във връзка с потребностите по инспекциите, а не а, по произволен начин. И още нещо, което за мен е много важно във връзка с този нов регламент. Става дума за факта, че Европейската комисия създава нов регистр на клонираните растения. Мисля, че това е ненужно. Първо, от една страна може да има сериозни концептуални грешки в подхода на комисията. Защо казвам това? Не съм специалист по клониране, но вече 20 години работя по регистъра на сортовете в моята страна и съм работила и по подбора на сортове за клониране. И е, моят опит показва, че а, е, е, а, от а, работата с експерти в, по генетика на растенията може да се натрупа достатъчна информация, и аз съм натрупал достатъчна информация, за да а, твърдя а, а, напълно убедено, че а, клонингите трябва да бъдат изключени от това предложение и искам, бих се радвал всички колеги да ме подкрепят тук, включително и докладчиците в Сянка. Що се отнася до клонирането, това, което виждаме е, че в този регламент има съвсем ясна дефиниция за клонирането, нещо, което напълно съответства на, национал, на меж... изисканията на Международната организация за защита на новите растителни сортове и видове. Но има и други типове клонове и генотипове, които могат да са различни, могат да се намират в рамките на даден сорт и те трябва да се третират индивидуално. И така, за мен, ако имаме правен текст, е недопустимо да има първо една дефиниция, а после да се прилага някакво друго разбиране, което е подобно, но по някакъв начин паралелно на а, първоначалната дефиниция. Можем тук да водим много спорове за това какво е сорт, какво е клониране, какво е селекция в растениевътството, но ако искате по-скоро тези дискусии, е добре да си ги проведем а, извън тази зала. Важното е да чуем позицията на комисията. Павел Пок има думата. Благодаря, господин председател. Ще се изкаже на чешки, така че моля ви, сложете си слушалките. Съгласим, а отпору... Благодаря. Съгласен съм и а, в известен степен подкрепям становището на докладчика. Имам обаче някои въпроси, които са свързани с засегнатите теми. Първо, защо изобщо се прави това предложение от страна на комисията в този момент, в който е ясно, че няма как темата да бъде приключена по време на този мандат на Европейски парламент. Разговарях с множество заинтересовани лица и всички те казаха едно и също, а именно. Настоящата европейска система е високо уважавана навсякъде по света, смята се за много добре и е необходимо да бъде запазена. И така, защо се опитваме да поправим нещо, което не е повредено? Защо се опитваме да заменим 12 отраслови директиви с един правен текст, който всъщност не ги а, превръща в едно цяло. И няма как да го направи. Комисията се опитва да включи тук въпроси, свързани, да кажем, с а, а, репродуктивен материал за лесовътството, нещо, което за мен а, е, не, не е допустимо да попада в приложното полето. Що се отнася до семената, семената за градинарството, това са съвсем различни области. Така че каквито и е да било опити да се слее всичко това в един законодателен текст, просто са обречени. Обществеността е доста е, разгневена. Защо, питат хората, се опитваме да унищожим нещо, което работи и което е добро за растениевъдството в Европа и за производството на семена. Честно казано, аз не знам как да отговоря на тези хора. Има петиции, има становища, с които, които получаваме от обществеността и става ясно, че важните неща са, например, бартените размени между непрофесионалисти, генетичните а, марки и други банки, извинете, и други ресурси. Комисията иска да не се разводняват настоящите правила, защото се безпокои, че може да се влъжи имиджа на репродуктивния материал – който идва от Европейския съюз. Ами в такъв случай защо прави комисията това предложение? То реално а, влушава правилата, които вече действат в повечето държави членки. Мисля, че отговорът на тези въпроси е по-скоро някъде в директивата, в, предложен, в предложението за европейска регистрация. Има такава възможност. Някой може да регистрира, всеки може да регистрира произвежданите от него семена на национално равнище и регистрацията автоматично се препраща към Европейския регистр, така че вече разполагаме с регистриране на европейско ниво. А с това, с този текст се създава един маркетингов инструмент за големите многонационални корпорации. Това е начинът те да се вмъкнат на европейския пазар. Не мога. не ми се ще изобщо да си представим до какво може да доведе това. Успяхме да се преборим с акта, който беше инструмент, който можеше много тежко да засегне е, интелектуалната собственост и други права, а ето на сега възниква този инструмент, в който има елементи, които значително могат да навредят на производството на семена в Европа. Що се отнася до делегираните актове, комисията е, трябва да излезе с 19 допълнителни делегирани... 90 извинете, делегирани а, актове. Как можем изобщо да гласуваме такова едно предложение? Това се едно да дадем един подписан чек, а, а, който е празен. Комисията може да си прави каквото си иска. Това е абсурдно. Така че е, просто не трябва да се процедира по този начин. Що се отнася и до микропредприятията, докладчиците повдигнаха тази тема съвсем а, е, правилно. Ако се включи това предложение, ще се стигне до а, е, факта, че а, тези фирми могат да залеят а, страна с, размери на моята и с а, семена за растениевътство и дори с семена за, за, за производство на житни хранителни продукти. Нещо, което е напълно недопустимо от толкова широка дефиницията. И така член 36 трябва да се е, преразгледа значително, защото в настоящия си вид е, влушава нещата за всички. Ако това предложение има за цел да обхване ситуацията, при която в много държави членки има сенчест пазар за по-маловажните семена, честно казано, предложението реално не решава този въпрос. Според мен, основният въпрос тук е какъв е проблема? Какъв е проблема, с който, а, който се опитваме да решим с такъв регламент? Какъв е проблема според държавите членки и според комисията, че да се налага да нарушаваме статуквото с подобен нормативен акт? И въобще, каква е допълнителната стойност на този регламент? Какво ще опрости? Честно казано, той само ще усложни нещата. Мисля, че това ще се отрази зле на всички. Така че резервите ми са огромни. И подкрепям казаното от докладчика. Можем да се опитаме да подобрим предложението на комисията а, чрез изменения, но имаме много малко време и ще бъде много трудно. И честно казано, а, може да се спра по-скоро на едно единствено изменение, а именно – целият регламент да бъде отхвърлен и да бъде върнат на комисията. Просто не виждам защо трябва да ни се налага да работим при такива графици. Много ясно се изказахте. Благодаря, Корин Лепаж. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо докладчик. Благодаря ви за изготвения доклад, засягащ много важна тема, защото Семената са въз... в основата на хранителната верига. Това не е просто един пазар, това е начин да, да гарантираме биологичното многообразие а, и поддръжката на живите семена в различни а, местни условия в Европа, адаптирани към а, съответните климатични условия и към промените в климата. Това не е технична тема, техническа тема, това е тема от огромно значение за всички за всички граждани на Европа, които добре си дават сметка колко е важна тя. Мисля, мисля че, обще, че семената са е обществено благо и не следва да бъдат регулирани като пазар. Предложението на комисията а, отваря много интересни възможности. Изисква да се адаптират а, културите. А, ето, например, семената на, на които се използват за е, екологично земеделие, е, трябва да отговарят на различни е, изисквания от тези, които се използват за стандартно земеделие. Предвиждат се отменения за градинарите, за хората, които сами си отглеждат семената и за асоциациите, които имат за цел да насърчат биологичното многообразие в земеделието. Важно е обаче да се признава обмена между селски стопани, така както предлага текста. Неща има, които трябва да се оточнят обаче. Има, да кажем, хетерогенни материали. Не е подходящо материалите да съдържат смески и в никакъв случай не, тях, не трябва да съдържат патентовани семена. Що се отнася до клонирането, съгласна съм с казаното от докладчика дребните селски стъпани, които произвеждат сами семената си и които ги обменят с други, не трябва да бъдат разглеждани като оператори и за това трябва е, изрично да бъдат изключени от дефиницията за оператори. Обмена на малки количества семена трябва да бъде изключен от законодателството, особено нишовите семена. Това трябва да въжи и за микропредприятията. Е, европейското право уточнява за уточнява критериите за микропредприятия, но мисля, че можем да е, е, направим тук поне едно изключение за асоциациите, работещи по консервирането на биологичното многообразие. Изискването е, да има по-малко от 10 служители не е подходящо тук. Хибридните сортове изискват конкретни разрешителни и така смятам, че контрола и регистрирането трябва да бъде осигуряван от властите, а не да е предмет на самоконтрол, защото малките предприятия не могат да го направят. А, не, иначе ще останем само с големи семепроизводители. Не това е нашата цел. Благодаря, Сато Хаси. Благодаря, председателю. Благодаря на докладчика за това, че е, госпожа Аюсо уточни своята позиция. Има някои аспекти, с които мога да се съглася, а с други, за съжаление, не мога. Госпожа Аюсо всъщност много добре задава въпроси относно необходимостта от е, проекто предложението като цяло, защото е, сегашното законодателство, което е в сила, не е старо и няма сериозно недоволствие срещу него. Държавите членки всъщност не са поискали този нов инструмент. Така че от името на зелените е, бих могла да кажа, че ще бъде добре, ако се отхвърли още в самото начало. Съгласна съм, освен това, с това, че твърде много в предложението на комисията се оставя в полето на делегираните актове. И мисля, че не би трябвало да приемам такова положение. По всички проблеми, където становището на зелените се отличават от тези на докладчицата, мога да кажа следното. Основно е нашето притеснение за биомногообразието. Това е сериозна грижа по отношение на предлагания проект – по този начин е, се е, нарушава принципа за защитаване правата на земеделските стопани, а също така и проблема свързан с многообразието. Е, земеделските стопани няма да имат възможност свободно да правят своя избор. По-нататък, по отношение на малките оператори, още по-строги са предложените разпоредби. Не мога да се съглася с това също. Има много информация относно значимостта на биомногообразието не само в дивата природа, но също така и в селското стопанство. Многообразието на нашите култури са нашата застраховка по отношение изхранването в бъдеще и проблемите свързано с това. Никой не знае какви точно качества на традиционните сортове или хетерогенните а, са от изключително голямо нужда, за да могат да се разработват нови сортове, тогава, когато промените в климата се задълбочават още повече или когато избухнат огнища на опасни болести. Разбирам, че а, с определени сортове банани са се случили подобни а, събития в миналото. Що се отнася до подробностите, оттеглянето и така нататък, всичко това подлежи на подробен анализ, но трябва да гарантираме едно. Възможността у нези оператори, които работят с цел опазване на традиционните сортове, а в това число и селско-стопанското многообразие, особено в сектора на растенията и е, лесовътството, следва да бъдат анализирани. И начина по който госпожа Аюсо предлага да ограничи границите, където да се прилага по-строга система и къде не, е област, която ние всъщност сме на обратното становище. Друг много важен за нас проблем е свързан с прозрачността на процедурите. Трябва да гарантираме, че генно модифицираните организми и други спорни материали не биват пренасяни тайно или контрабандно, така че да попаднат на практика в веригата производство и търговия на семена. Необходимо е по ясен и прозрачен начин да се проследяват процедурите по цялата верига. Традиционният обмен на семена между земеделските стопани трябва според нас да се изключи от е, този регламент. Благодаря. Председателя, благодаря. Следващия оратор. А, няма повече докладчици в сянка. В такъв случай. Линда Макаван. И още господин Николсън, вие също, госпожа Гърлинг. Добре, имате думата. Извинете, трябваше ясно да кажа, че говоря от името на Джин. Това е госпожа Гърлинг. Благодаря на госпожа Аюсо за вложените усилия, както винаги в доклада. Е, няма как е, да отговорим по-рано на го... много интересно изказване от името на колега, който не беше в залата. Ще отговоря от негово име. Много се радваме, когато може да е, постигнем положение, при което проект на инструмент се връща обратно на комисията. Ако предложението е сериозно, обаче с удоволствие, разбира се, го дискутираме. Връщам се към бележките на Джим сега отново. Редица положителни стъпки откриваме в проекта на комисията. Регистрирането, например, на сортове на общностно ниво. Това може да намали и както времето, бремето, така и разходите за това, но ако правилно се подходи. И тук проблема разбира се, че не сме напълно сигурни, че всичко се извършва както трябва. Защото просто не нямаме подробности. Бихме искали да има съответно доказателство относно а, използването на растителния репродуктивен материал с цел влагането на нови разпоредби. Не, не, че сме против, но не сме виждали това. Що се отнася до големия брой делегирани актове, е, в много случаи употребата им не е обоснована и според нас не са нужни. Обръщаме се към комисията е, относно това те да бъдат обвързани с правомощията и обхвата. Според нас няма такова обвързване, така че моля да ни се отговори защо се предлагат. Сега, Що се отнася до приемането на делегирани актове за срок, безкраен срок, това също е въпрос, който не разбираме, защо няма ограничение във времето. По опростяването, прекрасна е думата. Мисля, че независимо каква е политическата ви принадлежност, всеки би бил за упростяване. Но за съжаление това е просто само една дума и нищо в е, проекта не ни води е, в тази посока. Особено ме тревожи е, сектора зеленчуци и плодове и градинарите също така. Така че много моля да отговорите на тези въпроси. Това е въпрос, който Джим задава. Е, съвсем наскоро а, е, разговарях с представител на а, е, дружество, което се занимава с а, семена в Обединеното кралство и наистина се оказва, че един вид зеле е, е много различно от други сортове. То никога не се отглежда на е, промишлен мащаб, но като отделен градинар е, аз отглеждам този продукт. Значи, That... Um, и е, не виждам нищо лошо в това. А, повече 2500 ще бъдат а, а, таксите, които трябва да се платят за регистрации в Обединеното кралство, което обаче ще се равнява на печалбата от 10 до 12 години за един по-дребен стопан. И това наистина е изумително. Как може да се иска подобно нещо? при положение, че е, много често градинарите, стопаните просто си обменят семената. Защо и този дейност трябва да бъде предмет на регламент? Не виждаме полза за подобен подход. Комисията разбирам, че е информирал съвета за тези наши притеснения относно общите положения, изискванията за регистриране и други. Бихме желали да видим как точно промените ще бъдат е, е, предвидени преди да гласуваме по този проект. Е, освен това, трябва да анализираме, може би, логиката на целия проект, а не само 50 ти член. Що, отношение, що се отнася до приложение 1 и списъка с видове, които попадат в обхвата на регламента? Комисията уточни на работна група, че не възнамерява да включи всички видове, а тук се предлага обратното. По-нататък 21. Искането за преразглеждане помага, но 11 член трябва да се измени и просто да се изключи по принцип, според мен като цяло. Оценката на въздействието на комисията не е достатъчно, не предоставя а, достатъчно информация относно последствията и анализите се основават на доста широки констатации и предположения в финансовите страна на проекта. По отношение достъпа до малкия сегмент на пазара, а, или така наречените култури, които са с цел местна употреба, които с биологични и стопански качества трябва да бъдат уточнени, защото тук става въпрос за малки стопани, на малки производители на семена, но в в крайна сметка това е система, която работи и сега се извежда. Защо? Комисията отново а, а, предлага службата по сортове и растения отново да придобие нови правомащия, да се разшири дейност. Защо? Не е ясна обосновката. Може би просто по този начин може би се предлага повече и повече контрол, защото се съгласяваме, ако няма нужда. И по-нататък общото рационализиране на целия текст, е, нишовия пазар, 36 ти член, може да бъде много по-простичко изказан, това въжи и за целия проект. Би трябвало наистина законодателя да подхожда много отговорно към редакцията, която предлага. Благодаря. Благодаря, госпожо Гърлинг. Линда Макаван. Благодаря, господин председател. Това е втория законодателен акт, който разглеждаме е, днес. Е, има нужда от опростяване, за това говорим, но в същото време е, осложняваме нещата, даваме все повече делегирани актове. Нещата ушки ми изглеждат по-просто, но това не е така. Отлагаме сякаш нещата за утре, не решаваме проблемите. И в крайна сметка се оказва, че може да приемем или да отхвърлим нещо, но не може да вземем като парламент правилното решение. Ние се опитваме да правим изменения, но ситуацията е, че в крайна сметка няма, е, няма нужда, както каза и госпожа Кърлинг. Какъв е проблема, е, на който търсим решение и има ли решение? Защо го правим? Имаме е, закон от две години за здравето на животните. Е, нов закон. Защо предлагаме ново законодателство? Е, не зная какво е становището на комисията Агри, но както каза и господин Пот, а може би трябва да отхвърлим това предложение. Но аз разбирам, Е, че комисията излиза с предложение, но и, и това предложение е продукт на двугодишен труд, но за да стане един законодателен акт ще трябват още 5 години и труд от страна на парламента. Но сега по същество. Целият въпрос за сортовете, за сортовите семена Целият този комплекс от въпроси, информацията, която получаваме, ще тру, е, е, се оказва, че всичко това ще е много скъпо. Може би по-разумно е комисията да откле, да отегли предложението си. Навсякъде в Европа, навсякъде в пресата, резултатите и коментарите ще са негативни. Каква е ползата от всичко това? Наистина, каква ще е? Какво се опитваме да направим? Нека помислим предварително, има ли смисъл от такова законодателство ние ще направим предложение да се премахне член 11 и може би с колегите може да постигнем консенс. Но, господин председател, не смятам, че трябва да започваме с такова едно огромно законодателство и то точно преди изборите и да бързаме. Ако се занимаваме изобщо с него, трябва да го направим разумно и спокойно. Господша Каренбах, Каденбах, аз съм докладчик, съдокладчик докладчик и вчера имахме заседание, имахме изслушване и аз отново ще повторя въпросите, които бяха повдигнати от колегите за какво ни е това законодателство. Вчера не чухме от нито един участник, че такова едно законодателство е необходимо в Европа. Въпросите за растителния репродуктивен материал са подслонени в чудесно законодателство вече. Имаме 12 директиви. Не знае дали беше само грешка на превода, че тези 12 директиви ще се обединят в директива, но така или иначе обединяването ще накърни действията и възможността за действие на държавите членки. Пакета се казва разумни правила за по-безопасни храни, но обхватното поле на тези 12 директиви ще се разшири от 250 вида на над 3000 сорта. Е, хората се чудят и това среща неразбиране. Мога да подкрепа предложението на докладчика. Предложението да се върне на комисията. Ние сме убедени, че дори и да постигнем компромиси при нашите предложения за изменение, няма да постигнем добър законодателен акт. Вчера чухме едно изказване. Защо целият растителен репродуктивен материал трябва да е сертифициран? Защо човек да купува нещо, което за което няма да е сигурен какво ще израсне от него. Значи ние ще купим нещо, което се основава на някакъв делегиран акт и от което само може да бъдем изненадани в бъдеще. Значи, Альтернативата е или корена промяна на предложението, или връщане на предложението. Не съм сигурна, че действаме в името и в полза на биоразнообразието и че действаме в полза на сектора. Благодаря. Значи ясно е, че тук трябва много работа и преосмислене на предложението. Аз имах много ядове с това предложението. А, Наистина, така, такава е ситуацията. Вероятно, трябва да се върне предложението, но сега комисията има думата да представи своето становище. Комисията вероятно не иска да вземе думата. Да, не, иска да я вземе. Thank you, Mr. Chairman. So, a few considerations uh, about why this uh, regulation... Благодаря. Сега имаме няколко аргумента за това законодателство. Започнахме с оценка на растително-продуктивния материал и на цялата система. Държавите членки се обърнаха към нас и се оказа, че има нужда от ново законодателство, от нова рамка. Ще се спра на някои от заключенията. Става дума за фрагментацията на законодателната система. Има 12 директива. Не всички от тях са нови или относителни нови. Има някой от 66-та, от 66-та година, от 70-та. Има някои по-нови. което означава, че тези 12 директиви включват различни подходи, различни методологии, което води до фрагментация на системата. Освен това, се оказа, че има нужда от уеднаквяване на двете системи от Лисабонската, на фона на Лисабонския договор. Има нужда от подобрение – това разбрахме по време на консултациите. Подобрение по отношение на гъвкавостта за операторите, на правната сигурност, осигуряване на биоразнообразието и хармонизацията между държавите членки. Този единен подход, който бе предложен, бе одобрен при подготовката на плана за действие и бе одобрено държавите членки. Затова правим предложението Предложението поддържа основните принципи на настоящото законодателство сертификация, регистрация, но също така имаме балансиран подход – между избора на растителен материал, осигуряване на добро качество на материала на пазара и подкрепяме, освен това, устойчивото използване на ресурсите. По отношение на делегираните актове. Настоящето законодателство, настоящите 12 директиви – Т.е. настоящата система се основава на тези 12 директиви и 90 акта за изпълнение и делегиране. Чрез новите актове, които предлагаме, искаме да създадем база данни, като предлаганите ни делегирани актове ще, остан... ще са всъщност само една трета на брой от съществуващите 90. Искам да се спре и на някои концепции в новото предложение за нишовите материали, нишовите пазари. Идеята на комисията беше да се създаде гъвкава система за осигуряване на биоразнообразието на материала. Това е важно за опазването на нашите ресурси. Естествено, ние сме отворени за нови, за допълнителни критерии за нишовите маркети, като вземем предвид и местните пазари. На следващо място хетерогенния материал. Този материал е важен за биоземеделието, Естествено, тук трябва да има добра дефиниция. Има работна група, която работи по въпроса. И вторичното законодателство ще бъде плотната на работата на тази група. регистрацията на клоновете е прерогатив на държавите членки. Те са предмет на действията на регионални власти, те... Може би някои регистрации трябва да останат там, където има нужда, но естествено ние сме отворени за дискусии по този въпрос по въпроса на клонираните растителни видове. Сега одитите и инспекциите за, в рамките на сертификационните дейности на операторите. Има система от две нива. За да са лицензирани операторите, те трябва да са авторизирани от компетентния орган, след което компетентния орган прави одит, за да се провери дали операторът отговаря на съответните изисквания. Независимо от тези одити, ще има контроли, но тези контроли ще са основани на риска и ще се провеждат от компетентните органи. Ако компетентните органи нямат капацитета за тези одити, винаги има възможност да се изиска допълнителна помощ. Очаква се операторите да проведат одитите сами. Ако не могат, компетентният орган ще окаже помощ. Докладчикът има думата за заключителни бележки. Благодаря. Аз слушах внимателно комисията и колегите. Мога да споделя предложението да отхвърлим предложението на комисията. Има, имаше и изисквания за подобрение, но никоя държава членки, членка не, не е искала ново предложение от комисията. И е, обединяването на толкова хетерогенни сектори. За дефинициите, там не може да допуснем появяването на паралелни пазари. Търговията с растителен материал и растения се прави главно от малки и средни предприятия. Сега за клонираните растения. Има дефиниция, тя е правилна и тя съответства на официалната дефиниция на Международния съюз за защита на новите сортове и растения. Обаче, освен това, има и препратка за генотиповете които могат да бъдат намерени в рамките на един сорт. И тук дефиницията се разводнява. Клонираното растение е разли... има е различно от едно друго подобно растение. Трябва да се опише името, сорта и клона. Това трябва да се напише в един сертификат. Тоест в сертификата е включен и включено включена е и колонката клон. Т.е. трябва да сме много-много строги тук. Ако имаме едно законодателство и третираме а, едно растение като клон, което всъщност не е клон, тогава ще имаме проблем. Затова мисля, че въпросът за клоновете трябва да бъде изключен от обхвата на това законодателство. Благодаря, казва председателят. Крайният срок за измененията е 10 декември. На 22 и 3 януари ще гласуваме. В Агри гласуването ще е февруари или март и вероятно до края на мандата ще имаме гласуване в пленарна зала. С това закривам заседанието днес. Ще се видим отново с вас в 3 часа. Предстои ни много дълго гласуване.